Uh, um, Добър ден, колеги. Нека да започваме. Имаме ден и половина заседание. Week, uh, so I... И така, добре дошли на всички членове на нашата комисия. Agenda, uh, you, we've, um, uh, we've Както ви уведомихме, двамата докладчици се смениха. Госпожа Таньоти за трансевропейските мрежи, госпожа Тебри за е, митническите съюзи. Те помолиха, извинете, да се смени реда им. И за това ще започне заседанието с е, становище господа Калнети за трансевропейските транспортни мрежи. Освен това, има много важно изслушване днес след обяд за професионалните квалификации. Колегата, която отговаря по въпроса, ще го води. Надявам се да присъствате. Смога ли да сметна дневния ред за прият? Явно мога. Няколко съобщения преди началото. Искам да ви информирам, че за мен бе чест, че бях поканен на конференцията на националните парламенти КОСАК в Копенхаген. Това бе в неделя и понеделник. Бях поканен да покажа, да демонстрирам нашата работа за единия пазар. Много добре бе прието това. Освен това, заявих колко високо ценим работата на националните парламенти. Господин Ванье и аз бяхме заедно на подиума. Задаваха ни се въпроси. Господин Бърния обикновено отговаря на въпроси. Аз съм председател, а сега и двамата като че ли отговаряхме на въпроси с господин Бърние, което беше чест за мен. Това е отлично за работата на нашата комисия и нашата работа се признава от националните парламенти. Ще има доклад по този въпрос. Ако получа доклади, ще ви ги изпратя. Секретариатът излезе с две много добри резюмета за случващото се вътрешния пазар, транспонирането, дата лост за единния пазар, Господин Бърние заяви, че комисията е започнала да работи вече по нови предложения за подсилване на акта за вътрешния пазар 2013 година. С координаторите ще поговорим за това днес след обяд, за да видим как нашата комисия може да участва в процеса. Това бе заседанието на Козак. Нашето заседание се излъчва, както всички други наши заседания. Имаме и нов бюлетин за вас. Обикновено то е пълно с информация. Можете, ако го погледнете в интернет, да видите и различните линкове, които ще ви отведат към по-подробна информация, така че можете да отидете на нашия сайт, да станете приятел на нашата комисия. И накрая в папките пред вас нашия секретарят е подготвил информация за концесиите и решението на Съда на Европейските общности по въпроса. И организираме един семинар за концесиите на 10 май. Ще бъде, той ще излезе също така и съобщение. Ще организираме семинар за концесиите, пак казах, ще го обсъдим. Господин Жован ще бъде председател тогава, за да ни стане ясно как да отговорим на тези въпроси. Това бяха съобщенията, сега протоколите и тяхното одобряване. Имате протоколи от заседанието от две заседания, октомври 2 и март тази година. Моля ви да прегледате тези протоколи. Ако не получа до края на заседанието възражения, ще се считат за одобрени. Сега преминаваме към първата точка от дневния ред, която е становището на госпожа Калниете за трансевропейската енергийна инфраструктура. Господин Шваб ще замести госпожа Калниете. Господин Сивич е тук. Госпожа Рурис е тук, също от зелените. Не зная дали вие ще замените колегата. Добре. Господин Винуа, заместник в момента действащ директор в Генерална дирекция енергетика. Добре е дошъл. Ще ви дам думата, след като изслушаме докладчика и докладците в сянка. Господин Шваб, имате думата. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Благодаря, дами и господа. Искам да се извиня от името на Каняти, който по лични причини не можа да дойде днес на това заседание. Няколко думи трябва да кажа, за да ви представя този проект доклад, който за първи път се обсъжда от нашата комисия. Много сме благодарни за плодотворното сътрудничество с докладчиците в Сянка. Докладчикът се опита, доколкото е възможно, при съставянето на доклада да отрази техните становища. Не е възможно 100% това да стане. И разбира се, не е и политика на, на комисията да включва абсолютно всички мнения в един подобен доклад, защото ние трябва преди всичко да съсредоточим вниманието си върху онези области, които смятаме за най-важни, като докладчик от името на зелените, е, госпожа Каньети, сметна, че главно трябва да се обърне внимание на въпросите, свързани с проблемите на вътрешния пазар, въпреки желанията на зелените. Според нас беше необходимо да се подчертае, че трябва да бъде завършен изцяло енергийният пазар на Европейския съюз. Нито една страна не трябва да бъде изолирана от европейският пазар на енергия. По някои оценки около 200 милиарда евро ще бъдат необходими за завършване на трансевропейските мрежи. Само тогава ще може европейската енергийна система да се справя успешно с кризите. за да се постигне такова ниво на инвестиции, трябва да се помисли дали да се допусне трети страни да инвестират в тези мрежи. Това е деликатен въпрос. Необходими са законодателни мерки във връзка с това, например предложението на комисията за правни инструменти във връзка с обществените поръчки на страните, за да може да се финансира един многогодишен пакет от 200 милиарда евро. За сега разполагаме с 9 милиарда евро за осигуряване на трансгранични енергийни връзки. Нещо, от което частните инвеститори не се интересуват. 9 милиарда е много малка част от 200 милиарда, които са необходими. Госпожа Канети в е, своето становище обръща внимание главно на областите, които влизат в е, обсега на правомощията на нашата комисия. Като оставя на страна една част от дебатите, които се водят в момента, очевидно, потребителите в някои отдалечени части на Съюза ще трябва да плащат по-висока цена за енергията. Очевидно енергийната мрежа няма да може да бъде завършена напълно само с наши средства, но трябва да се постараем цената на енергията да не продължи да расте. Особено като се има предвид, че хората трудно плащат сметките си за газ и електричество още сега. А това е за нас много важно. Необходимо е да осигурим енергийни доставки до всички граждани на Европа и до доставки на енергия, която е на достъпни цени. Срокът за изменение е 7 май и госпожа Каньети очаква да получи вашите съображения и забележки. Благодаря казва председателят. Наистина, много правилно е поступила госпожа Каниети, като е обърнала внимание главно на онези проблеми, които влизат в полето на интереса на нашата комисия. Но а, сега нека пристъпим към дискусия. Господин Сивич, е, бихте ли а, се изказали по доклада, който обсъждаме? Благодаря. Най-напред, тъй като докладчика отсъства, най-напред искам да й пожелая бързо оздравяване. Тя положи много усилия да се запознае с нашите мнения и да ги отрази в доклада. В резултат на това имаме становище, което не е особено спорно. От името на нашата политическа група искам да ви обърна внимание на специфи... спецификата на това становище. То като че ли излиза извън полето на интересите на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. За какво става дума? Първо, предложението, което се прави е ясна стъпка, категорична стъпка към по-нататъчното допълване на вътрешния пазар. Някои мислят, че вътрешния пазар е една далечна мечта, но вътрешен пазар не може да съществува без съответна инфраструктура. И тук се предлагат нови стимули за създаване на нова енергийна инфраструктура – Става дума за три главни енергоисточника електричество, газ и всички останали форми на енергия. Това първо. А, второ, трябва специално внимание да обърнем на крайният потребител. Обсъждали сме въпроса за енергийната сигурност. Тук интересите на крайния потребител се разглеждат в друга светлина, в светлината на цената на енергията, която му се доставя. Но, когато тази единна инфраструктура бъде изградена, цените на енергията би трябвало да бъдат по-низки разнообразяването на източите на енергия също е много важно според нашата комисия. Гарантирането на сигурни доставки е не по-малко важно от цената на доставената енергия. Пакетът от изменения към доклада. Вероятно ще внесе някои допълнителни елементи и тях трябва да обсъдим заедно с госпожа Канети. Нека ви обърна вниманието и към още нещо, което не сме обсъждали ние, но което се обсъжда в националните парламенти – Кредитната линия, кредитната линия за свързване на Европа, така наречената линия Credit, uh, Connecting Europe, има своето значение. Беше споменато вече, че 9 милиарда, които се споменаха за трансгранични връзки, не са особено много. Но макар това да не е така стрикно в е, кръга на интересите на нашата комисия, трябва да видим как може да помогне политиката на сближаване. Благодаря. Това беше важно. Ще помоля Европейската комисия да говори за свързването с кохезионната политика. Госпожа Руле. Благодаря много. Ще бъда съвсем кратка. Госпожа Кълнете е, за щастие добре подчертава компетентността, правомощите на нашата комисия и за разлика от колегата, който се изказа преди мен, не можем тук е, да говорим за политика на сближаване, която е от компетентността на е, Комисията по регионално развитие. Мисля, че този е, доклад е, прави такова ограничение. Подкрепям казаното от докладчика. Миналата година говорих за околната среда, така че да не бъде вклю... тъй като не беше включен на този аспект и е, наистина госпожа Кълнете може да разчита на моята подкрепа. Благодаря. Някой друг? Господин Сивич искахте да кажете още нещо. Не зная дали е проблем в устния превод, но мисля, че сме съгласни да не се бъркаме в бюджетни въпроси. Научих нещо от националните парламенти, исках да ви го спомена, но аз съм против разширяването. Ако не е добре било добре преведено. Това искаше да каже докладчика. Благодаря ви, че господин Бенуема има думата. Искате ли да ни кажете нещо? Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman, and uh, good morning, everyone. Uh, thank you. Добър ден. Благодаря на господин Шваб за това, че замества госпожа Кълниете по нейния доклад. Докладът наистина се съсредоточава върху портфела на вашата комисия. И когато говорим за енергийна инфраструктура, сме точно в полето на действие на вашата комисия. Нито, ако няма инфраструктура, няма вътрешен пазар. Ето това е, е настоящото предизвикателство. Няма инфраструктура, която пречи на интеграцията на 27-те пазара в един единен пазар, а ние очакваме много ползи за потребителите от този единен пазар. Първата полза ще бъде конкурентни цени. Когато забележите една разлика в цените от до 30% между източна и западна Европа, тогава започвате да се питате защо е така и си мислите, че това е неприемливо в единия пазар. Това се дължи точно на липсата на инфраструктура от части, защото има монополи в тези страни. Понякога един, един, един единствен монополист, който диктува цените. И е много важно посредством инфраструктурата този монопол да бъде поставен в по-конкурентна среда, което ще доведе до по-конкурентни цени инфраструктурата представлява 5 до 10% от крайната цена за потребителя. И нежеланието да се изгражда нова инфраструктура там, където тя е необходима, повтарям последното, защото наистина имаме нужда от един добър анализ за рентабилността при всеки един проект. Става ясно, че инвестирането на тези средства води до понижаване на цените за потребителите. С тези 5-10% може да се окаже пряко въздействие върху цените на стоките. 40-50% от цената на потребителя е това. Така че това е, е една инвестиция, която е напълно оправдана. Един друг въпрос е свързан с това, че не се разбира защо е необходима инфраструктурата. Повечето хора казват, а не, не близо до мен, не искам да ми строят наоколо инфраструктура. Обществото трябва да приеме изграждането на инфраструктурата, защото ако потребителят иска сигурни доставки на енергия, той трябва да разбере, че това може да стане само ако има инфраструктура. Това е изключително важно за да се разбере работата на системата е, и най-вече електричеството. Е, системата ни ще се електрифицира още повече в бъдеще и ако не разполагаме с подходящата такава, тогава може да има сривове в системата и доста неконкурентни цени. Това е изключително важно. Това е част от вътрешния пазар и съм съгласен, че загрижеността, изразена от госпожа Кълнете в нейния доклад, по отношение на ползите за обикновения потребител, аз бих нарекал домакинства тези обикновени потребители, защото това сме, ние представляваме домакинства. Да тези домакинства трябва да усетят наистина тази политика да видят, че пазара е по-добре свързан в Европейския съюз. Ние искаме да постигнем целите, които са ни заложени от държавните и правителствени ръководители миналата година през февруари, да завършим вътрешния пазар до 2014 година, говоря за пазара на енергия, и да до 2015 да не съществуват повече изолирани зони или енергийни острови, както ги наричаме. Това бе взето на най-високо ниво, така че това трябва да се има предвид винаги. Сега по отношение на свързването на Европа, няма дублиране с Кохезионния фонд и Кохезионната политика, що се отнася до енергетиката по, то, по, по свързването на Европа. Знаете, че свързването на Европа или СЕФ покрива транспортна комуникация, енергетика. Там се говори за възможно дублиране с регионалния фонд. Но за енергетиката искам да подчертая колко е важно да има истински европейски подход към инфраструктурата. Може би в определена държава може да се построи инфраструктура, която ще бъде от полза дори повече на съседната държава. И ако се обърнем към съседната, тя може би няма да позволи там да се построи съответна инфраструктура. Важно е да работим заедно, да има координация, всички да си помагаме, да разпределяме ползите и а, разходите. Помислете си за моретата и за ветровете в открито море. Имаме 9 държави, които могат да ползват такива вятърни ферми и това ще носи ток дори до Централна Европа. Как да се разпределят разходите за един такъв проект? Трябва да има стимули. И ако можем да оптимизираме тези проекти, ще се спестят милиарди евро. И е добре да се инвестират няколко стотици милиарди от джоба на данакоплатеца в тези проекти, защото те са смислени. Те ще бъдат от полза за всички, включая потребителите. Така че трябва да имаме нещо като една кесия, в която да намерим парите за тези проекти, които са трансгранични и ще се от полза за повече от една страна. Дори понякога е трудно да се каже кой ще извлече полза. Една 40%, другата 5%. Е как да се разпределят разходите между тях? Затова е нужно да стимулираме тези инвестиции, за да имаме интегриран пазар и сигурни доставки за потребителите. Ето това е духът на а, ЦЕФ или свързването на Европа. Един истински европейски фонд. Той не е национален като подход. И това е съвсем различно от регионалния фонд. Ето ви европейския подход. Благодаря. Well, thank you. Thank you very much. Благодаря. А, това беше много полезно изказване. Направихте преглед на целия проект, а, което е много ценно. А, мисля, че следващия докладчик ще дойде чак в 10 часа. Господин Мандес е тук. Не знам дали той иска да допренесе. Вашият докладчик в сянка не е тук. Сега ще продължим разискванията в, в отговор на това, което чухме от комисията. Виждам тук господин Фернандес от комисията по регионалните въпроси. Добре дошъл в нашата комисия. Господин Майер най-напред. Е, накратко искам да се спра на два момента. Първо, създаването на тази мрежа нещо различно от сегашната практика поради възобновяемите енергийни източници. Стана дума за този парк за вятърна енергия до Северно море. Трудно е всичко да може да се съхрани като е, енергия с сегашната мрежа. Така че трябва да се изгради е, система за пренос на енергията, защото ако нямаме такава възможност, на всички случаи ще трябва да се търси решение за захранване на Северна Германия или а, е, други области. А, що се отнася до цените, 30% разлика, това няма да се дължи е, само на инфраструктурата, има и политически съображения за това. В Германия, например, е, е, половината от цената е, се дължи именно на подобни съображения. Има и други елементи, които участват, възобновяем енергиен източник или не. Това няма нищо общо с мрежата, с конкурентоспособността. В Германия потребителят плаща за инфраструктурите, свързани с възобновяемите енергийни източници. И също така трябва да се отчита и факта, че цената за енергопотреблението се изчислява на национален принцип, а не на европейски. Благодаря ви, господин Шулев, госпожа. Госпожа Руле. искам е, да подчертая още нещо, за да избегнем всякакво недоразумение. Нашата комисия подкрепя създаването на Европейска мрежа. И ние смятаме, че това трябва наистина да се изгради на, в европейски мащаб. Някои мислят е, за националните си мрежи, а не за трансевропейските. А важно е да имаме трансевропейски мрежи, за да си осигурим конкурентоспособност и дали нашата комисия е компетентна или комисията ИТРА или други комисии. Okay. Um, um Oh, yes, Mr. Господин Севич, имате думата. Съвсем накратко искам да кажа няколко думи във връзка с това, което чухме от представителя на Европейската комисия. искам да дам един съвет, който може да бъде особено важен, особено когато се опитаме да излезем от рамките на някои стереотипи. В новите страни членки съществува разпространеното мнение, че ако фондовете за сближаване се ограничават, от тях ще се вземат средства от тези страни. Когато става дума за енергийни мрежи, тези проекти не могат да се изпълняват изолиран един от друг. Разбира се, знаем какво искат да изграждат тези страни. Те могат да го правят сами, но когато става дума за интеграция, тя трябва да се прави на европейско равнище. Така че, когато говорим за бюджетните възможности през периода 2014-2020, комисията трябва да бъде по-активна в своите аргументи, да не чака да кандидатства този или онзи. Благодаря, господин Шваб. Искате ли да приключите разискванията? Благодаря, господин председател. Забавиме задръстването в брюкселския трафик. Исках да попитам докладчика нещо във връзка с понятието обикновен потребител. Искаше ни се да научим малко повече за това как се дефинира този обикновен потребител. Няма да повтарям това, което вече беше казано тук. Искаме да предложим няколко допълнителни изменения във връзка с възобновимите енергоисточници и нуждата да се избегне опасността от деформа, деформации в енергийния пазар. Когато става дума за цената на инфраструктурата в части от Европа, трябва да се помни, че в някои части на Европа тя е много по-скъпа, отколкото в други. Трябва да се запитаме дали това се дължи на по-голямата и сложност. Но ако една магистрала в Швейцария е двойно по-скъпа, отколкото в Източна Европа, трябва да се попитаме защо е така. Нека бъдем оптимисти, но независимо от това е необходимо да анализираме тези факти и да видим откъде идва нуждата от тези допълнителни инвестиции, особено когато става дума за европейски средства. да се надяваме, че ще имаме една свързана енергийна европейска мрежа, до която всички ще имат достъп в недалечно бъдеще. Благодаря. Вие искахте да кажете нещо от комисията още преди господин Шваб. Искате ли? Защото имаме време. Ако искате, може да кажете нещо. Yes, thank you, uh, chairman. It's, uh... Благодаря. Толкова рядко се случва да имаме време да обясним а, нещо в комисиите, затова ще се възползвам от тази възможност. По тези два-три въпроса, които бяха повдигнати, последния кръг, жалонирането на разходите за строителство е нещо важно. Знаете, че регулаторите са национални, те трябва да одобрят инвестициите, които предлагат самите инициатори. Но имаме и едно европе... един европейски орган на, европ... на европейските регулатори. Там могат да се заложат такива а, репери за, за разходите. И така ще стане ясно. Мисля, че сме на верния път. Мога да ви го гарантирам. По отношение на възобновимите енергийни източници, Знаете, че има национални схеми за подкрепа на ВИ. През юни ще излезем с едно съобщение по отношение на подпомагането на ВИ, като идеята е те да бъдат конвергентни на европейско ниво и да няма изкривяване на конкуренцията. Въпросът е важен на вътрешния пазар, за да има разбиране на това какво се случва с ВЕИ. Още нещо важно. Колкото повече възобновими енергийни източници имаме в енергийния микс на Европа, толкова по-гъвкави ще станем и по-добре взаимосвързана ще бъде нашата инфраструктура. Това е един от основните въпроси тук, защото трябва да се оптимизират енергийните източници и трябва да имаме ВЕИ, където има слънце, където има вятър и да няма системи, които да финансират ВЕИ, където няма слънце или вятър. Това е част от целта ни. Така че е важно да разгледаме този въпрос от европейска гледна точка и да оптимизираме нашите енергийни източници. Много ви благодаря за интересните въпроси и идеи. Yeah, Господин Мандълс, един допълнителен въпрос към Европейската комисия, ако ми позволите. Знаете ли до кога ще ни е нужна енергията, която идва от изкопаеми? Кога ще можем да преминем към напълно ВЕИ и няма да инвестираме повече в изкопаеми? Много благодаря. Мисля, че добрата политика е една политика на диверсификация. Имаше една пътна карта 2050. Там а, сме разгледали различните варианти за това как може да се развие през следващите 40 години системата. По-голяма електрификация на енергийната система ще има и все повече е, енергия ще идва от ВИ. Знаете обаче, че слънцето и вятъра не са постоянни и трябва да има комбинирани с други а, източници. И точно там идва природния газ, който може да се комбинира с ВИ. В а, нашата пътна карта до 2050 ние предвиждаме използването частично на газ в следващите няколко десетилетия. Що се отнася до изкопаемите горива, ще има нужда от декарбонизация до 2300. Гледаме, извинете, гледахме две, оптимистично 2011. Мислехме, че до 2030 това ще се случи, но установихме, че улавянето и съхранението на въглерод все още не се развива толкова бързо и затова ще имаме нужда от изкопаеми горива и в бъдеще и не можем да толкова бързо до 2020 да се освободим от тях, но не можем и да забраним един източник на енергия за сега. Трябва да Имаме динамичен преход към нисковъглеродна економика. Има различни начини за постигане на този резултат. Благодаря. Много ви благодаря. Възползвах се от това, че сте тук. За нас това е една чудесна възможност. Рядко идват при нас топ експертите от а, вашата дирекция. Благодаря ви, че сте тук. Господин Шваб, искате ли да кажете нещо в заключение? Благодаря много, господин председател. Да, смятам, че по отношение на основните цели няма разминаване. Не всички групи са на едно и също мнение. Не искаме е, да има трансгранични, е, трансгранично предлагане, така че потребителя да може да осъществява економии в е, бюджета си. И не, това се отнася не само до новите държави членки, но и до е, старите. Все още ни е липсват някои от е, съоръженията за изграждане на тази мрежа. На доста места има е, монополни ситуации и трябва да постигнем единодушие по този въпрос. И както подчертава госпожа Кълниете, в своя доклад. Това, което ви казвам, е важно за потребителите, за домакинствата. Домакинствата са най-крупните потребители на енергия. Добре е, че вече... Добре е да получим всички изменения, за да можем да гласуваме този текст. Благодаря. Очевидно всички се интересуваме от тези проблеми, макар и те да не влизат напълно в кръга на интереса на нашата комисия. Отбелязахме си специално това, което каза господин Винмар, че е необходимо да се намерят стимули за изграждане на повече трансгранични връзки, които ще имат голямо значение за да функционира по-добре европейската енергийна мрежа и това да бъде в полза на потребителите особено като се имат предвид е, новото поколение възобновими е, енергоисъчници, ни е по-необходими са ни връзки, особено към южната част на Европа, за да може да се посрещне сезонното търсене. А, това е особено а, е, важно. Благодаря а, на докладчика, макар и да отсъства. Благодаря и на представителите на комисията, дами и господа. И сега сме малко напред, поради това, че вие се изказвахте така лаконично, избито. Очакваме докладчика под изграждането на цифриевия единен пазар. Сега ще преустановим заседанието, на малка пауза за кафе до 10 часа. И когато господин Ариес Екеверия дойде, ще продължим с обсъждането на цифровият единен пазар. Uh, Започваме, тъй като докладчикът вече е сред нас. So I... Um- И така, добре дошли на колегите, които дойдоха за следващата точка. Тя е изключително важна. Е, доклад по собствена инициатива след съобщението на Европейската комисия е, за доизграждане на цифровия единен пазар. Както знаете, това доизграждане бе посочено като основен приоритет в програмите за реформа и растеж. За онези, които не бяха тук, ще повторя, че бях поканен да говоря пред конференция на националните парламенти в Копенхаген в понеделник по единния пазар. Госпожа Круз беше там вчера сутринта, също е говорила по въпроса, така че това е общ въпрос. Искам да благодаря на Пабло Ариас, както и другите колеги, които се занимават с тази тема. Те организираха много интересни семинари последните три месеца, към които имаше огромен интерес, много информативни. Надявам се информацията да е влязла в доклада. Знам, че има ограничения, но съм сигурен, че докладчиците в сянка ще излязат с много изменения. И така, Доклада по собствена инициатива води до предложения, които очакваме от Европейската комисия за електронния подпис и електронни авторизации. Има също така други важни аспекти, като например дневния ред за потребителите. Очаква се на 22 май да излезе той и той ще съдържа основни аспекти за единния пазар. Така че много работа ще има. Доклада на госпожа Краца Билд за продажбите на дребно също има важен цифров компонент. На последния семинар на групата за единния пазар имаше много експерти от един британски консорциум, както и други представители на търговията на дребно. Много е важно те да участват малко по-дълго говорих, защото за мен това е изключително важна тема. Давам думата на господин Ариас, който ще започне. Е, е, е. Благодаря много. Щеше ми се да пристигна по-рано тук, но за съжаление имах и друго заседание, което приключи малко по-късно от очакването и за това е, съм тук 10 часа, а не по-рано. За... Моля да ме извините за това, че се наложи прекъсване на заседанието. И така, наистина ние приветстваме съобщението на комисията. Знаете, че това ни дава възможност да работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия Знаете, че над 500 милиона потребители са потенциалния пазар на Европейския съюз, но тази сфера не е постигнала своя реален потенциал, не е развита. 8% от целия обем, а според проучванията в други региони се надхвърлят 30%. Има някои пречки пред интернет търговията. Законодателни пречки, 27 различни законодателства, несигурност, което е в основата на подозрително отношение към този вид търговия. Добре е да се гарантира това доверие у населението, създаването на работни места и растеж. Някои марки имат по-голямо развитие, гигантите са начало на тези продажби, а в нашите страни околната среда създава доста пречки за сключването на договори онлайн. Освен това преживяваме криза в момента и създаването на работни места зависи предимно от малките и средни предприятия. Едно малко или средно предприятие не може да си позволи е, лукса на големите многонационални компании, които навлизат на нашия пазар и осъществяват е, голям обем продажби. Също така трябва да се е, засили защитата на данните и на потребителите. Има един е, пример, текст в Испания. Това е една е, многонационална компания в сферата на текстила. Беше, бяха публикувани данни в Испания. Повече от 12 милиона евро инвестира тази фирма, за да присъства по-засилено на европейския пазар – и възможностите е, на е, интернет е, търговията, на електронната търговия са безспорни. 2,6 работни места са създадени през последните години в тази сфера. Потенциалът е огромен, но а, трябва да бъде а, подобрена ситуацията. Е, като говоря за потенциала, имам предвид и създаването на работни места за младите хора. Европа наистина на кръстопът е, трябва да се гарантират подходящи условия за нашия пазар, да се засили електронната е, търговия, електронната економика. Трябва да се вземе решение. Така че да се заличат препятствията, пред създаването на работни места и на предприятия. Освен това, трябва да бъдем конкурентно способни на външните пазари. И идеята за цифров единен пазар все още няма конкретни измерения. Днес имаме обаче такава възможност за създаване на единен цифров пазар – бяха предприяти някои инициативи през последните години, така че да се върви напред към тази цел. А, бях а, изготвени различни проучвания, има законодателни предложения, директивата за правата на потребителите, на защита на личните данни, например. Парламента също изготви няколко доклада. В нашата комисия беше създадена специфична група, работна група по цифровата търговия. И се предприемат, разработват мерки за развитие на този сектор. Но трябва да отидем още по-далеч, трябват ни конкретни законодателни предложения. Очакваме задълбочена реформа на сегашната ситуация. Съгласни сме всички е, по това, че иновацията е в сърцето на динамичното развитие е, на нашите предприятия, но това може да добие конкретни форми, ако европейските институции и парламента насърчават е, едно отворено пространство. Ако това не стане, нашите предприятия ще имат ограничени конкурентни възможности и е, всъщност е, е, чуждите многонационални компании ще застрашават нашите малки и средни предприятия. А те трябва да разполагат с повече възможности. По този начин те ще бъдат конкурентни способни и ще разполагат със същите условия, с които разполагат е, вече стабилно установените на пазара многонационални компании. Трябва да действаме бързо, е, по време на следващите две години трябва да се наложат, да се осъществят значителни промени. Ако не предприемем тези мерки до края на нашия мандат, в бъдеще няма успешно те да бъдат осъществени. Трябва тази цел да бъде постигната още по време на нашия мандат. Основните субекти, които действат днес, ще имат възможност да консолидират позициите си. Ако е, наистина искаме да преодолеем кризата, трябва да вложим изключителни е, усилия за създаване на цифрови единен пазар и да улесним е, живота на тези предприятия, които искат да развиват електронната търговия, да им дадем необходимите инструменти, така че да се опрости тяхната дейност, да бъде по-ефективна, да се въведе една хармонизирана система за електронен подпис, да се засили събирането на информация за тези сделки, така че да се облегчи дейността на фирмите, да се стимулират е, създаването на европейска мрежа е, и е, други форми, като електронното обучение. Законодателството, свързано с защитата на данните, също трябва да отчете спецификата на тази сфера на дейност – и Европа трябва да разполага с система, която да защитава е, личната сфера, личните данни, но и да разполага със съответната гъвкавост и да преодолее административните пречки. Потребителите, тези, които предоставят е, услуги, смятат, че разходите са прекалено високи и доставката на стоки през граничен път също са доста затруднени. Това са основните затруднения, които се споделят и потребителите трудно могат да закупят стока в друга страна. Директивата правата на за правата на потребителите наистина е значителна крачка напред – е, дава правна сигурност при е, онлайн транзакциите, но това е законодателство, което следва много бързо да бъде транспонирано в националното законодателство. Да се е, направи по-задълбочен анализ, така че да се увеличи доверието у потребителите тези сделки. Трябва да се приеме нов регламент за альтернативни методи за решаване на онлайн конфликти, като се предоставят и на производителите, и на потребителите една опростена и ефективна система. Това е залегнало в програмата за цифровизация в Европа. Различните инициативи са подчертани, посочени, трябва да продължим да ги обсъждаме, така че да се засили доверието по потребителите. Такъв е случая особено с продажбата онлайн на лекарства. Също така трябва да се намали административния товар – за МСП, да се решат проблемите свързани с ДДС, в зависимост от това как се продават дали на материален носител или онлайн различните музикални продукти, например да се е, засиля и прилагането на съществуващото законодателство, особено що се отнася до дискриминацията. Директивата за услугите е, един определен е, член е известен с това, че не се прилага. Защитата на интелектуалната собственост, борбата с пиратството и измамите също е изключително важен аспект. Трябва да се създаде система, европейска система за защита на европейската марка, особено що се отнася до авторското право. Също така тези права трябва да бъдат съобразени, да отчитат спецификата на електронната търговия, да се подобрят системите за плащане, сигурността на онлайн транзакциите. Комисията предприе едно проучване в тази сфера неодавна и тази стратегия трябва да придобие по-конкретни измерения. Това са основните насоки, които исках да споделя с вас и които трябва да придобият конкретна форма. Все още, разбира се, има и аспекти, които не съм включил. Може би ще можем на един по-късен етап да е, включим и тези аспекти, след като чуя предложенията и становището на колегите. Мисля, че това беше основното, което исках да споделя. Е, но по-ново, е, eh, маш, но боя voy няма сега да а, е, говоря и за някои други аспекти, както казах. С интерес ще а, е, чуя какво ще кажат колеги. Благодаря а, за това подробно уводно изложение. Първо ще дам думата на докладчиците в сянка и след това на всеки друг, който иска да участва в е, разискването. Професор Де Кампус, мистер Люхегад, ще ще говорите ли вие? Господин Екстром е тук, госпожа Маклакен е тук, господин Густавсон не е тук. Госпожа Ламот от Генерална дирекция Маркт е тук. Ще й дам думата малко по-късно. Госпожа Краца е, вече е, показа, че иска да говори. Който друг иска да се включи в разискванията, е, е добре дошъл. Започваме с професор Декампус. Благодаря, господин председател. Искам а, да ви отнема няколко а, минути, за да спомена Мигел Портас, а, който почина вчера на 53 годишна възраст. Това е много скръмна новина. Един наш сънародник, член на парламента, убеден убеден европеец е, с дълбока вяра в европейският проект. Искам да благодаря на Пабло Ариес за неговата работа по, този, по тази тема. Искам да му благодаря за уводните му думи. Мисля, че той улицетворява духа на нашата работа. В днешния свят е много по-трудно да постигнем това, към което се стремим, отколкото мислехме в началото. Когато започнахме тази работа преди година, мислехме, че само ще попълним някои празноти. Оказва се, че само 9% от търговията онлайн става е трансгранична. Е, просто искахме да помогнем да се увеличи този обем, да запълним празнотите в единния пазар сега знаем, че задачата е много по-трудна, знаем, че има много трудности, които трябва да бъдат преодолени в е, е, тази среда, несвързана е, в лице, пред лицето на недоверието на много от потребителите. И невежеството работи в полза на онези, които се опитват да използват липсата на система за защита на правата върху интелектуалната собственост. Когато сделките се правят онлайн, когато банковите такси са различни в различните страни, когато а, системите за, за защита на потребителя са различни, а, трудностите са огромни. Често се сблъскваме с антиевропейски идеи, дискриминация, възоснова на на национална принадлежност, когато става дума за покупки онлайн. В някои случаи е, е трудно да се пазарува от една страна в друга, някои продукти не са, не се предлагат, е, за потребители. е трудно да сравнява стоките и цените. Това са все трудности, с които ние се сблъскахме и които идентифицирахме. И това всичко е свързано с недостатъците на цялата система. Потенциалът на единия цифров пазар за економиката, за заетостта и особено за, младата, за младежката заетост е огромен. Комисията оповести съобщение много ясно и разумно, където се очертават някои приоритети, с които ние сме съгласни. Нашата работна група се оказа отлична платформа за диалог с всички заинтересовани. И отношението към пазаруването онлайн и към единния цифров пазар е единодушно положително. Ние всички е, защитаваме идеята, че са ни необходими сигурни и безопасни сделки онлайн. И ако е трудно това да бъде постигнато днес, има редица проблеми, които трябва да бъдат решени, редица е, неща, които трябва да бъдат доразработени, но Пабло Ариас е на прав път. А сега господин Енгстром. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с голяма част от това, което казаха преждеговорившите и това, което комисията заявява в своето съобщение до изграждането на вътрешния пазар е една от главните ни задачи. И особено това се отнася за цифровият единен пазар. Съгласен съм, че този пазар може да изиграе много важна роля в Европа. За жалост, обаче, Смятам, че ще можем да се споразумеем по голяма част от този доклад по собствена инициатива. Проблемът идва, когато опрем до законодателството. Всички сме съгласни, че вероятно главният проблем е липсата на доверие от страна на потребителите. Доверието не е нещо, което може да се разпореди отгоре. То е нещо, което постепенно се изгражда отдолу нагоре но добре е да подпомогнем този процес. Ако имаме сходно законодателство от, за потребителите, тогава те ще имат по-голямо доверие, когато купуват нещо от друга страна. Когато обсъждахме доклада по потребителското законодателство, решихме, че сме против пълното хармонизиране на законите в това отношение. Друг проблем е интелектуалната собственост и правата върху нея. Боя се, че това ще подкопае допълнително доверието на потребителите. Защото, разбира се, наред с рисковете да се получи стока, която не отговаря на описанието или която е дефектна, сега съществува и рискът стоката да бъде конфискувана по причини, които са напълно неразбираеми за средният потребител. Директивата за прилагане на митническите кодекси, например, дават възможност на митническите власти, примерно да конфискуват а, а, телефонът, а, смартфонът, който съм, си, който съм си купил от чужбина. Съгласно тази директива за прилагането на митническите закони, ако моят телефон може, моят телефон може да бъде конфискуван от митническите власти, защото примерно има конфликт, някои спорят за патентите, които са приложени в, в него. Неговия фърмуер, например. Но виждаме, това, това личи и от медийните съобщения, че потребителите нямат доверие в този вид търговия, нямат достатъчно доверие. Е, докладът по собствена инициатива е навременен. Но този въпрос, както казах, е свързан с законодателство, свързан и с цифровото съдържание, което се предлага онлайн. Видяхме представителите на пиратската партия, искаме повече е, така, законни е, средства за тези, които искат да плащат за културни, продуктите на културата, но да могат да го направят. Е, е, има различни начини за прилагане на нови услуги. Spotify е един от начините да се предлагат такива услуги легално, законно. От 27-те страни а, а, те присъстват в 7. Защо не са в останалите ли? Защото трябва да преговарят с а, половин дозина организации а, и а, общности в. А, 27 страни, от 27 по 6 по, по виндозина става една доста голяма цифра и работата се затруднява. Много е трудно да се хармонизират правилата в връзка с авторското право, да създадем единен модел за европейско е, европейски инструмент за защита на авторското право. Но ако искаме да се промени нещо в Европа, несъмнено нечи интереси ще пострадат. Ако нямаме политическата власт да го а, сторим, не можем да бъдем оптимисти. Мен ми се иска да съм оптимист, но ще видим какво ще стане. Очаквам с нетърпение да видя какви ще бъдат резултатите на този доклад. Благодаря. Благодаря. Мисля, че комисията трябва да излезе с предложение в най-кратки срокове. То няма да дойде пряко в нашата комисия, но ние така или иначе ще може да излезем с становище. Госпожа Макларкин. Благодаря, добър ден. Първо искам да благодаря на докладчика за ентусиазма, с който подхожда към темата, както и изключително сериозния дневен ред, който предлага в работната група. Както чухме съвсем скоро, економическото въздействие на интернет е около 2,6 трилиона евро. И едно скорошно проучване на Европейската комисия по дигиталния дневен ред казва, че той може да увеличи БВП с 100 милиарда годишно ако, разбира се, подходът ни е правилен. Милиард потребители има по настоящен в интернет, очакват се 3 милиарда до 2016 година. Исках да посоча тези цифри, за да ви покажа потенциала и какво можем да постигнем, ако наистина дигиталният единен пазар стане факт. Крие се огромен потенциал там, който трябва да използваме. Имаме огромно желание Европейската комисия да излезе с всички предложения, които обещала. Освен това имаме предложение от Европейската комисия за авторското право и управлението на авторското право. Трябва да има гъвкаво лицензиране, в същото време трябва да се защитават правата за, на интелектуална собственост. Трябва да има и по-голям избор. Потребители искат, да го, искат такъв избор. Това може да бъде постигнато единствено, ако се опрости е, трансграничното лицензиране и възможност е, за по-добро, по-голяма събираемост. Авторското право е доста сложно, но то може да доведе до големи ползи за потребителите. Сега МСП. МСП са изправени пред големи препятствия, що се отнасят от своя растеж и до единния цифров пазар. Трябва да се вгледаме в прилагане на съществуващото законодателство и завършването на този пазар. Трябва да видим как можем малките и средни предприятия да излязат онлайн в трансграничен план, за да може да се състезават на световния пазар. Освен това, те трябва да бъдат взаимосвързани. Широколентови обхват трябва да бъде навсякъде. Това е основ... от приоритетно значение преди да се отвори дигиталния пазар за нашите граждани. Трябва да видим как ще се разрешават конфликти, как ще се подават жалби в трансграничен план и разрешаване на спорове по интернет както и плащанията в трансграничен план. Така нашите МСП ще преодолеят страха си да търгуват онлайн. Подкрепям предложението за директивата за електронната търговия на Европейската комисия, по-голямо сътрудничество с държавите членки и разширяване на информационните системи за вътрешния пазар. Иска ми се също така да имат добри предложения за растежа, когато те са, разбира се, плюс, но не подкрепям общ европейски търговски закон, който се споменава в съобщението. ЕКР смята, че в оценката на въздействието по този документ има доста грешки и трябва да ни се предоставят доказателства защо 27 правни системи са проблем. Говори се само за формата, която ще има това търговско законодателство, а не съдържанието. Трябва да се заручим върху практически решения, които могат да доведат до кодифициране на вече записаното в директивата за потребителските права и други директиви. Няма нужда да се създава нова, скъпа система, когато растежа е наш приоритет. Затова не забравяйте, че средствата за данакоплатеца трябва да бъдат разходвани разумно, там където ние допринасяме качествено към а, местните системи. Необходим ни е економически растеж и можем да го направим по този начин. Благодаря. Благодаря, госпожо Макларкин, казва председателя. Сега преминаваме към другите оратори. Нека да ви кажа кой се е записал. Mrs. Vaheyan, Mrs. Gallo and Mr. Schwab. Anyone else want to go? Има ли други? Okay, uh, Mrs. Corazza. Добре, госпожа Кораца Билт. Uh, Благодаря ти, Малкам. Приветствам предложението на Европейската комисия. Най-накрая под приоритетна значимост е оперативната съвместимост. Във времена на социалисти в Европа всички държави искат да използват парите на занакоплатеца, те ги няма като че ли се опитват да излъжат гражданите със своите обещания. Е НП казва, нека освободим силите на вътрешния пазар, това ще създаде цифрова Европа. Комисията най-накрая излиза с едно предложение с 16 конкретни действия по отношение на пътната карта. Това е пътна карта към доверието, защото доверието не идва отгоре надолу и ние точно по това работим. Искаме да се махнат ограниченията на дискриминацията, които пречат в интернет. Трябва да има едно и също достоинство, придадено на физическото придвижване на лицата и придвижването в интернет. Нещата не върват отгоре надолу. От нашите пирати знаем, че вече две години работим за това да има хармонизирани правила за защита на потребителите. Къде бяхте вие, когато ние тук се борехме за това? Сега се оплаквате. Ма къде бяхте? Вие борехте ли се за хармонизирани правила? Не! Вие казвахте, че не вярвате в нищо, още преди да сте видели предложението. Един доклад по собствена инициатива за първи път идва тук и вие вече казвате, така или иначе, няма да има резултати. Ама какво искате вие? Дайте ни конкретни альтернативи. Как ще постигнем една цифрова Европа? Ще създадем работни места за хората в Швеция и Европа. Аз не може само да критикувате през цялото време и винаги да казвате обратното. Имам, господин председател, две конкретни неща, които искам да спомена пред комисията, тяхното отлично предложение. Едното е по трето действие. Много се радвам, че Европейската комисия говори за нелоялни търговски практики. Искам да разбера дали става дума за бизнес към потребител или бизнес към бизнес като търговия. Има също така диалог с заинтересованите страни, за принципа за доброто поведение, за правоприлагащи мерки в резултат на доклада за един по-справедлив пазар на дребно в Европа. Сигурна съм, че Европейската комисия иска последователност в тази сфера. По пето действие Радвам се, че комисията тук говори за сравняване не само на цените, но и качеството, защото ние се опитваме това да прокараме, особено що се отнася до храните и там да имаме по-добро качество. Искам да разбера какво има предвид комисията. И не на последно място, това е много изчерпателно предложение. То и тръгва от по-силна инфраструктура, преминава към правомощия на потребителите, след това радиоспектъра, след това потребителски дневен ред. Нарича се цялостна изчерпателна рамка, но как комисията ще предостави такава рамка, за да преодолее бариерите? и ще преодолее и ще спечели битката с държавите членки, които са против една цифрова Европа. Благодаря, госпожо Билт, казва председателя. Следващия оратор. Да, благодаря ви много. И искам да се спра на един въпрос. Интерфейса между виртуалния свят, интернет, е, е, електронната търговия и доставката на стоки или връщането на стоки. Наистина има изключително много проблеми е, при разработването на този единен пазар, е, преминаването към реалния свят, при доставката на стоки и контрола върху това. Има тук слаби звена и при плащането, и при контрола осъществяван от фирмите, и в счетоводен аспект има затруднения за МСП. Освен ако те не са към системи като PayPal, но има пък и значителни ограничения – при възможностите за плащане, на възстановяване на средствата, при връщане на стоката. Наистина в тази сфера има нужда от сериозна хармонизация. 8% е потенциала за растеж има все пак доста пречки и проблеми, които трябва да бъдат изчистени. 37 000 нови работни места биха могли да бъдат създадени именно чрез изграждането на този цифров единен пазар. Това ще повиши и растежа но не трябва да се заблуждаваме. При този ръст на електронния пазар в селските региони, например, няма необходимата инфраструктура. Знаем, че в големите търговски центрове, в градовете е концентрирана тази дейност, а за живеещите в е, селски райони, в отдалечени райони има сериозни проблеми. Тоест, трябва да се промени структурата, защото може да има наистина отрицателни реални резултати. Необходимо е, е за това изграждане на по-добра инфраструктура, както казах. Да се осигури достъп до широко лентови интернет. Това е изключително важно за селските райони. Защото наистина, ако трябва да доизградим е, е, цифрови единен пазар, да се разшири електронната търговия, трябва да се гарантират едни и същи условия за всички. Uh, uh, uh, господин Калев, след това господин Шваб, е, след това господин Ангстром. И госпожа Краца, със сигурност ще иска да чуе вашия отговор. Госпожа Галев. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и да му изразя подкрепата си и това, че ще му съдействам, доколкото е възможно. Няма тук да давам отговори, е, свързани с правата на човека, не му е тук мястото и това е изложение, което направи колегата Енстрем, е, който каза, че можем да купим някакъв телефон на е, на границата. Всъщност нямаме право за, да, да пренасяме личен багаж, но тъй като иска предлагането да бъде легално и достъпно, нека да подкрепи моята резолюция. А групата на зелените не подкрепят тази резолюция. Така че нека да проявим последователност. Държах да подчертая това, преди той отново да вземе думата. Една бележка само, ако ми позволите. Искам да привлека вниманието върху факта, че комисията обеща за 2012 година стратегия за изчисленията в облак. Това има изключително значение, когато обсъждаме тази тема, защото има огромен потенциал за увеличаване на работните места – както и значителен економически потенциал и то по-специално за малките и средни предприятия, защото именно те нямат възможност да инвестират в а, крупна технологически напреднала инфраструктура. Благодаря ви за вниманието. Well, thank you, Mrs. Gallo. I, it's worth also mentioning that we're going to... Uh... Благодаря, госпожо Гало. Струва си да се Спомене, че ще обсъждаме малко по-късно и вашето становище относно мрежата на телекомите. Нуждаем се от висококачествени телекоми в Европа, за да имаме добър единен пазар. Господин Шваб, благодаря, господин председател. Много неща се казаха вече, затова ще се спра само на един-два пункта, които според мен са особено важни. Струва ми се, че Комисаря Барние с неговата хоризонтална стратегия прави предложения по всички проблеми на, на вътрешния пазар и особено цифровия единен вътрешен пазар. Това е правилна стратегия. Неговата цел е да укрепи доверието на нашите граждани и потребители, доверието в цифровата търговия, разбира се. Това а, доверие трябва да се поощри. Онези, които биха искали да се възползват от разграничната търговия, последните допитвания на Евробарометъра показват, че хората биха искали да купуват онлайн от други страни, но все още не знаят какви правила се действат в тази сфера, как да се използва, как да се разбере доколко надежни и платежоспособни са компаниите, с които искат да сключат сделки ценообразуването в другите страни им се вижда много сложно. И редица други проблеми, за които в изказването си спомена госпожа Краца и тя е права. Надявам се, че всички, включително господин Ангстром, ще участват конструктивно в тези усилия. трябва да прилагаме съществуващите вече разпоредби в законод... съществуващи в законодателството за вътрешния пазар. Вече има достатъчно законодателни актове. И е, в крайна сметка трябва да кажа, че цифровият единен пазар ще има решаващо значение – Господин Акстром, имате право да отговорите. Благодаря. Искам да отговоря и на госпожа Гало и на госпожа Краца. Аз съм политик, но не претендирам, че мога да предложа решения за всички проблеми. Но мога да направя някои предложения. Когато става дума за митническите закони и интелектуалната собственост, смятам, че трябва да има второ четене по това законодателство, за да видим какво трябва да направим, за да подпомогнем цифровата търговия. А, наистина, личният багаж е, се изключва от е, това законодателство но аз, когато искам да купя нещо от друга страна, няма да го нося в багажа си много пъти, то ще ми бъде изпратено като малко колече по почтата. Колкото до авторското право и проблемите на вътрешния цифров пазар. Вчера представи книга за реформата на авторското право, която ще бъде, информацията за нея ще бъде раздадена на всички, ще намерите в почтенските си кутии. И това, за което пледираме е следното. Ако а, а, работим а, за намаляване на влиянието на фирмите, които, които пречат на развитие на цифровия пазар, се направи по-бързо. Председателят. Когато подготвяме становище, ще можем да се опреми на информацията във вашата книга. Сега, ако мога аз да кажа някои неща, тъй като съм се интересувам от тези проблеми, участвал съм в някои от групите. Има е, редица проблеми, които а, а, съм сигурен, господин Ария ще включи в доклада си, но има някои празноти, които трябва да се попълнат. Искам да спомена и някои неща. Госпожа Краца спомена вече някои от тях. Мисля, че трябва да погледнем още един път селективното разпределение и правилата на конку... за конкуренцията. Помните, господин Налмуня говори пред нашата комисия, засегнахме тези въпроси и конкуренцията и правилата, които я уреждат, има отношение към обсъждания въпрос. Е, и то е свързано с въпроса за избора и информацията, която се предоставя на потребителите. Потребителите има голям избор и как да разбере, че информацията, която получава е наистина независима и безпристрастна. Че не му се предоставя информация, която крие някакви скрити интереси. Другия въпрос, който мисля, че трябва да се засегне, той беше повдигнат от госпожа Макларкин. Това са правата на потребителя. В, в своя документ комисията казва, че през 2012, а информацията получих от кабинета на господин Дали на 22 април, е, ще има потребителски дневен ред за въздействието на цифровата резолюция. Ние сме като че ли малко изпреварили тази инициатива. И във връзка с това искам да спомена факта, че една от срещите с господин Ариас а, Чухме много интересно представяне от БИОК, Европейската организация на потребителите, където стана дума за един рамков договор, който да се използва в, в сделките онлайн. Става дума за един прост, прост типов документ, в което са включени някои ключови елементи на, за защита на потребителя – и струва ми се, че по този начин много по-бързо ще можем да е, напреднем, отколкото като прилагаме общи е, правила за трансграничните продажби в Европа. И значи, практическото прилагане на защитата на правата на потребителя на е, ще се постигне много по-бързо и по-лесно на практика, ако приложим това предложение на Организацията за защита на потребителите. Е, независимо е, от това, което правиме по а, другия въпрос. А сега ще дам думата на госпожа Ламот от комисията. А, нека бъде кратка и след това господин Арес ще може да приключи дебата. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря за сътрудничеството с господин Ария Сечевари и неговата група. Вече от година и половина те сложиха предложения, които ни дадаха възможност да обсъдим различните страни на въпроса. В рамките на работната група и след публичните консултации, които проведахме, е, е, днес от нашия дебат показва, че имаме сходни възгледи за това как е необходимо да действаме за довършване на цифровият единен пазар, е, който може да има голямо въздействие върху растежа и заетостта, от които имаме такава голяма нужда сега. Смятам, че а, значи, имаме консенсус по отношение на а, констатациите и подобен консенсус има и в а, съвета. Първите разисквания в работната група в съвета вече започнаха. Още днес се провежда второто заседание, но първите заключения са положителни, очертава се консенсус, но разбира се, дявол е в подробностите. Трябва да се види как да се приложат различните предложения и как можем да напреднем към постигането на нашата обща цел за доизграждане на цифров единен пазар. Няма магическа пръчка. А, а, а, значи става дума за цял набор от действия, цял така ветрило от действия. Тук трябва да спомена, че значението на инфраструктурата, особено в селските райони, е много важна. Важни са и правилата за конкуренцията и особено ще отбележа основните линии а, за. А, а, като казвам строго прилагане, не, не значи, че трябва да се допускат злоупотреби. Необходимо е да се отбележи а, е, връзката с а, е, доклада за търговията на Дребно а, е, от 2010 година и предвидените а, инициативи, които имахме възможност да обсъдим с госпожа Назарова и нейните колеги. Друг важен въпрос е, са авторските права а, и правото на информация. А, и тук, когато имаме на лице всички предложения, съм сигурен, че можем да стигнем до споразумение, за да вървим напред. Искам също така и да подчертая нещо, споменато в съобщението на комисията, и което не трябва да забравяме, а това е фактът, че когато договаряме нови предложения, не трябва да забравяме е, тяхното въздействие върху цифровият е, пазар. Това е една от е, така, главните насоки при оценка на въздействието от страна на комисията. И трябва да следим новите законодателни предложения винаги да бъдат съвместими с нуждите на цифровия пазар. Ще говорим за това в хода на обсъждането на различните предложения, когато се наложи. Благодаря. Thank you very much indeed. Well, I'm pleased that Council is also... Uh... Благодаря. Явно и съвета се движи бързо по тези въпроси. Това е приоритет за нас. Колегата не бе тук по-рано, но тя бе, че присъстваше на Косак, който говори по този въпрос. Бяхте там, когато госпожа Крос също представи дигиталния дневен ред. Искате ли да кажете нещо накратко за това, какво се случи вчера? Ja, danke schön. Ähm, äh, Благодаря ви. Да, е, заседанието в Копенхаген вчера беше изключително интересно и Европейската комисия е готова да предприеме някои инициативи, за да се напредне в тази посока. Е, националните парламенти е, също бележат консенсус е, и стана дума за електронната търговия, за авторското право, също така. Наистина много интересно заседание. То продължи почти 3 часа. И скоро ще има писмено съобщение по този е, въпрос с всички резултати от заседанието. Да, наистина смятам, че сме на прав път е, в този сектор. Господин Ариас, Sí, bueno, en primer lugar, eh, quería yo también. Да. Аз също благодаря, искам да споделя си по повод на смъртта на господин, е, на господин Благодаря на всички, които се изказаха y eso es eh, un punto de. наистина това е голяма крачка, която ще направим. Не споменах всички теми в първоначалното си експозе, но ще отбележа всичко това, всичко, което беше казано по отношение на достъпа на живущите в селските райони до интернет – и ще обсъдим отново тези неща заедно с докладчицата в Сянка. Още няколко думи. Е, много от ораторите споменаха опростяването на действащото законодателство. Това наистина е изключително важен момент, ако искаме да се развива електронната търговия. и ако искаме да дадем стабилни гаранции за това развитие. Мисля, че наистина има ясни идеи и представи за инициативите, които предстоят. Всички сме съгласни по това и трябва да продължим по набелязания път. И тъй като нямаме много време, няколко думи за сроковете. проект от доклада на 20 юни ще бъде обсъден. Изменения до 10 юли. Разглеждане на изменението 18 септември компромисни е, предложения 10 октомври и след това на 11 октомври може да се гласува в комисия и ако всичко е наред, през ноември 2012 година в пленарна зала може да бъде гласуван. Надявам се, че не съм допуснал грешка при тези срокове. Отново благодаря на всички. Благодаря на всички, които участваха в този интересен дебат. Good. Well, we certainly look forward very much to seeing your report. Очакваме с нетърпение вашия доклад. 30 май е доклада. Очакваме на 22 и комисията да излезе своя доклад, така че трябва да следите и това. Надявам се да има идеи за това, за да може да го включим. Много ви благодаря за интересната дискусия. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. И аз ставам докладчик по нея защото става дума за изменения. Изменения по моя доклад за предложение на комисията за актуализация на една директива за любителски плавателни съдове и плавателни съдове за индивидуално ползване. Господин Шваб, господин Райпо, господин Мандес, всички са тук, госпожа Руле е тук, господин Гемко го няма но пък всички останали са тук. Много се радвам, че Генерална дирекция предприятия е изпратила свои колеги, господин Тирао, който отговаря за това. Виждам и други колеги. On, on so uh, so just, uh... И така, започвам дискусията с коментар по измененията. Няма да говоря по общите въпроси, които вече споменах, когато представих доклада си. Ще се съсредоточа върху измененията. Първо, от 66-те изменения, доста изменения, които аз съм написал, искам да благодаря на докладчиците, които също са се намесили. Всички са се подписали по част от моите но това показва, че работим в тясно сътрудничество по този доклад. Моите изменения са свързани най-вече с въвеждането на новите идеи за дизайн. Това го споменах първоначално, че се работи по въпроса. Много интересен отговор от заинтересованите страни. Различните категории дизайн станат по-ясни, по-конкретни. по ясни по конкретни по условията. Забелязах, че господин Репо, госпожа Кулър, малко са видоизменили нещата за океана. Може би, може да ги обсъдим, ще видим. Ще поговоря с тях за техните идеи по въпроса, но това да бъдем конкретни за условията, свързани с вятъра, както и височината на вълните, е, които са конкретните измерими условия за изготвяне на дизайн на лодките. Не може да пишем общи неща като океан или въобще води. Хубаво е да има по-голяма конкретика. Нека обаче да видим какво мислят е, комисията и другите. След това имаше доста изменения, свързани с маркировките, е, някои пояснения. Едва ли има нужда да влизам в подробности, но можете, ако искате, да зададете и свои изменения. Сега, няколко други изменения, предложени от колеги. Господин Мандес явно е най- енергичен и най-много предложения за изменения подава по моето предложение за доклад. Аз разбирам идеите му за това да има хармонизиране на лицензите, които се дават за плавателни съдове. Това е отвъд приложено поле на техническото предложение и не мисля, че можем да го включваме дори в съображенията. Може обаче да има други сфери, в които да можем да го включим. Ще говоря с вас по-късно. Вие също така говорите за неплащане на данъци и акцизи по дизела. Това също не е приложното поле на това предложение. По-късно ще говоря за това. Той направи едно изменение за отговорността на производителя за маркировките. Не мисля, че предложенията му отговарят на духа на това да има произ отговорност на производителя. Пак ще поговорим с него по този въпрос. Господин Шваб, интересни предложения за поясняване на различните идентификационни маркировки по плавателните съдове. Двама колеги също така говориха за различни системи за блокиране на двигателите при възникване на извънредна ситуация. Комисията може да потвърди има ли нужда от това, но аз не мисля, че тук му е мястото. Това е. Мисля, че говорих по всички конкретни изменения, но мисля, че сега можем да гласуваме. Има консенсус по предложението и ще можем със съвета да видим как ще се отиде напред ще гласуваме по време на датското председателство, но кипърското все още трябва да ни каже как ще работи работната група. Искаме яснота от специалистите за това дали те са съгласни за общата насока на това предложение. Когато бях в Копенхаген в понеделник, се срещнах с датския министър на околната среда, говорихме за шума, за различните газове, отработени газове. Това беше моето представяне. И сега, ако някой иска да се изкаже от окладчиците в сянка, започвам с господин Шваб. Ähm, Благодаря много, господин Изложихте най-важните моменти в тези изменения. 52-ро изменение, което се отнася само до държави, в които ще се продават тези плавателни съдове, наистина в интерес на МСП, както и nach davon ausgehe, dass eine Regelung auf europäischem Niveau, auf Euro За äh, тези äh, двигатели, мисля, че би било наистина полезно да има подобни разпоредби в Европа. Господин председател, ако ми э, позволите, що се отнася до въвеждането на нови категории 59-62, Е, бихме искали да разполагаме с е, този документ за категориите. И в зависимост от резултатите, това, което е записано, ще решим е, какво да предприемем по тези изменения. Аз бих ви предложил 56-то да приемем, ако отпадне въвеждането на тези категории. Благодаря ви. You, Господин Репо. <clears throat> Това е една чудесна възможност да се а, запознаем с това докъде е стигнал докладът, а, а той е напреднал благодарение на вашето умело ръководство. Най-важното е да се повиши безопасността на тези плавателни съдове. И колкото до нас, всичко, което допринася за по-висока безопасност, е от полза. Тоест, не виждаме никакви особени проблеми. Несъмнено, важно е да се отчитат изискванията за защита на околната среда, за, на природата, за използване на едни или други видове горива. Някои горива трябва да бъдат ограничени, да, към тях да се прилагат определени правила, за да може да намалим замърсяванията от вредните емисии. Всичко това са важни въпроси. Всичко, което е свързано с безопасността, пак ще кажа, е от полза. Промените, които ще внесе този доклад, ще бъдат особено важни а, за нас в Финландия. Благодаря, казва председателят господин Мандес. Благодаря, господин председател. Мисля, че предложението е добро, не е спорно. Има някои въпроси, които трябва да се повдигнат. Те могат да бъдат включени в преамбюла да изчакаме предложенията на комисията. Говорим много за безопасност, за стандартизация, но забравяме често най-важното. Хората, които използват а, тези плавателни съдове, лодки, водни колела или каквото е там друго използват. Не трябва да забравяме онези, които ги използват. И мисля, че може най-малкото да по се обърнем към Европейската комисия да предложи решение. А вие като докладчик, надявам се, ще подкрепите моите предложения за изменения. Смятам, че докладът е балансиран и аз ще го подкрепя. Благодаря. Фактически въпросът е, че тук не става дума за проблеми, които са в кръга на правомащата на комисията, а на страните членки. Но може да поговорим отделно по тези въпроси. Госпожа Руле. Аз също мисля, че тук в комисията сме почти единодушни по този доклад. Малко има някои съмнения относно 58-о изменение. Това не е въпросът, на който искам да се отговори. Защо не го включим в преамбюла? Призоваваме комисията да направи законодателни предложения. Какво е лиценз? Е, как се казва лиценз на немски? Пита изказващата се госпожа Руле. Според мен тази точка трябва да бъде включена в преамбюла. Нека изчакаме а, обяснителния документ и след това ще вземем окончателно решение. Благодаря. И аз благодаря, каза председателя. Забравих да спомена а, информационния документ, който очакваме. А, очаква се той да бъде оповестен на 30 май. Той ще бъде на разположение скоро. Другата седмица ми казват, казва председателя. Разбира се, ще <clears throat> гледаме той да стигне до вас колкото може по-бързо и след това ще можем да обсъдим всичко това, което той съдържа и ще помислим за компромисни изменения и ще се опитаме да включим предложенията, които тук се направи, да обединим в компромисни предложения измененията, които се предлагат. Има ли някой друг, който иска да се изкаже по този въпрос? Е, тогава господин Жерар ще ви дам думата. Е, не знам има ли представител на съвета тук. Но вие може би ще може да ни кажете как вървят нещата в работната група в съвета. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни давате възможност да се изкажем по предлаганите изменения. Ако ми разрешите, ще кажа първо няколко думи за това как върват нещата в работната група в съвета. Скоро ще приключим анализът на членовете и след това ще преминем към приложенията. Надяваме се, че с едно, най-много, най-много две срещи две заседания на работната група ще можем да приключим работата по директивата и не, приложенията към нея. В момента не знаем точно какви срещи ще организира следващото председателство. Първото заседание на работната група вероятно ще бъде през септември. И заедно с новото председателство ще се опитаме да организираме работата по такъв начин, че да приключим преди края на годината. Сега за измененията. Най-първо искам да спомена онези, които са свързани с проблеми от наша гледна точка. Това са 41 и 48 изменение. Става дума за проблеми на прилагането. И ние се боим, че това, че сега се чудим дали да сложим този въпрос в преамбюла или в отделен член, е свързан с въпрос на тълкуване. Дали всички такива мотори трябва да бъдат е, изпитвани? Е, дали отговарят на изискванията за емисиите и така нататък? Но някой може да каже, че е, сертификатът на производителя е достатъчен, но ние смятаме, че ще трябва да, е моторите да бъдат е, изпитвани. Тези изпитания обаче са скъпи и за малките производители това ще бъде проблем. Затова ни се иска да оставим тези проблеми да... за прилагането. Ако те бъдат включени в член на директивата, това ще изисква да се оточнат срокове и други изисквания. I was saying the test is expensive. With respect to... По отношение на 58 изменение. Въпроса за лицензите. Това е проблем за транспортното законодателство. За нас е, не е проблем да обсъждаме този въпрос. Проблема е, че той не попада в обсегът на тази директива. 64-то изменение, което се отнася до страната, където се намира производителят. Органите, които наблюдават пазара, пазара може би ще искат да посетят производителя, ако той се намира в Европейския съюз. Така че полезно е да се спомене къде е произведена една или друга стока. За аварийната спирачка, която да спира двигателя, това е част от изискванията за безопасност. Трябва да се вземат предвид техническите, техническите параметри на подобни, е, подобни устройства за аварийно спиране на двигателя. Това е за изменение 48 и 51. 43-то повтаря се. 43-то поправя се а, е, а, е, представителят на комисията. проверката на маркировката, за която се споменава в, преамбюла, е задължение, е задължение на органите, за, които упражняват надзор на пазара. Това е 43-то изменение. Инспекцията е също задължение на органите, които упражняват надзор на пазара. Кога и как да се проведе тези инспекции, решават те. Сега всичко, което е във връзка с изпитването на биогоривата 46, 45 и 46. Когато за, се използва, почне използването на биогорива, този въпрос трябва да бъде, тестове трябва да бъдат подготвени, разработени и подготвени. Значи трябва да съществуват условия, за да може да оценим, направим оценка на съответствието за тези биогорива. По 56 56 малко трябва да се презаредактира по същество, сме съгласни. Не става дума за система а, на различни проектни категории на плавателните съдове. Става дума за това да заместим една система с друга, която ще отговаря повече на реалността, когато излезе докладът. 57. срокът, който ние предлагаме, е по-дълъг от предлагания в доклада. Но за нас това не е кой знае какъв проблем. Е, иска ни се да ви обърне внимание на 32-ро предложение за изменение. Съгласни сме, с въвеждането на понятието риск. Но в предлаганият от комисията текст става ясно, че производителят трябва или да покаже, че не съществува опасност от преобръщане, или ако е, има е, подобен риск от преобръщане, трябва да се покаже, че е, съдът има достатъчна плавателна способност, за да не потъне. Производителят трябва винаги да прави анализ на риска и да докаже, че или не съществува риск, или ако има такъв риск, то съдът е, ще плува, няма да потъне. А, и сега за различните проектни категории. Нямаме никакви принципни възражения. Въпросът е да се оцени въздействието Е, ако ми разрешите, бих искал да се позова на следното. Заинтересованите страни смятат, че би било полезно в 44-то изменение обозначенията могат да бъдат малко подвеждащи. Готови сме, разбира се, да продължим да работим заедно и да ви сътрудничим по всички въпроси, които сметнете за необходимо. Благодаря и аз за вашите отговори по предлаганите изменения. И сега, за да приключим обсъждането на този въпрос, господин Шваб и господин Мандес, ако обичате за секунда да чуете какво казвам. Първо, е, важна информация е, от комисията е, получихме за напредъка на е, работната група Следващото заседание ще бъде вероятно през септември и това са, има отношение към сроковете. Струва ми се, че тук има два фактора, които имат значение. Би било разумно, според мен, да отложим гласуването в нашата комисия с няколко седмици, и то по две причини. Първо, защото няма да получим доклада за оценката преди 30 април, това е идната седмица, Нямаме кой знае колко време, за да може да го обсъдим преди края на май. Освен това, трябва да получим становища от комисиите по околната среда и по транспорта, което ще стане в близките дни. И като се има предвид, че измененията трябва да се обсъдят от работната група, а тя няма да се събере преди септември, След като ние гласуваме в комисията, работната група трябва да обсъди резултатите. Струва ми се, че не трябва да избързваме да внасяме докладът на пленар, в пленарна зала през юни. И затова предлагам да поискаме отлагане, ако докладчиците в сянка са съгласни, да имаме повече време да обсъдим спокойно проекта доклада а също така да поканим докладчиците по становищата на комисиите за околната среда и транспорта. С радост ще приемем и представителите на Европейската комисия, защото техните коментари по нашите изменения са много важни, за да можем да се опитаме да постигнем консенсус, което би имало въздействие върху работата на работната група на съвета. Ако сте съгласни, ще ви изпратя нов график. И ще се опитаме да си дадем достатъчно време да обсъдим на спокойствие всички подробности. Съгласни ли сте? Добре. Господин Дилм не е тук но с това ще приключим по този въпрос. Благодаря на комисията за информацията, благодаря на всички, които участваха в а, този дебат. Надявам се, че ще отбележим бърз а, напредък по този важен въпрос. Пет минути сме преди а, обявения в програмата част, но госпожа Маклакин вече е тук. Е, част от е, докладчиците в сянка са тук. господин Шмидт, е, вие сте всъщност тук. Влезли сте без да ви забележа. вие сте наш гост, докладчик в сянка. Тоест всички са тук, готови сме за разискването. Имаме ли представител на комисията? Кого чакаме? господин Хърберт. Но господин Хърберт е тук. А, така че, значи, сме в пълен състав и след това ще дам думата на госпожа Макларкин да ни представи проекто становище по програмата за конкурентоспособност на предприятията за малките и средни предприятия 2014-2020. Имате думата, госпожо Макларкин. Благодаря. Много се радвам, че съм докладчик по това важно становище. Идеята е да има по-голяма конкурентно способност и разсеща на нашите предприятия, да има по-добър достъп до финанси, както и да се насърчава достъпа до финансиране, младите хора да бъдат насърчавани и така нататък that I strongly support in this area. It is clear that self-employment and business development много важно е развитието на бизнеса, създаването на работни места и растежа. Всички биха се съгласили, че да от по-добри условия за предприемачите и най-вече гражданите, които искат да започнат бизнес. Подкрепям една голяма част от а, текста, но ми се иска нашата група да се съсредоточи върху определени моменти. Постоянно казваме, че МСП са гръбнака на економиката. И точно тук е мястото да го направим по различни начини. Ето кои са те. Първо, нови конкурентоспособни бизнес модели и влизането на МСП в съответни вериги на качеството. Гражданите често са изправени пред проблеми още при създаването на своя бизнес. Би било интересно да обменим добри практики между държавите членки за насърчаване на откриването на фирми. Трябва да насърчим програмите и фондове за МСП и да ги информираме за тях, за да могат да се възползват те. Мрежата Enterprise или предприятия в Европа би могла да ни помогне, за да се разраснат нашите фирми. МСП могат да получават повече информация по целия спектър проблеми, които срещат и в трети страни са много важни. Искате по-бавно да говоря. А, чудесно! Имаме цял ден явно. Promoting information provisions regarding digital services, which also clearly help a lot um, of businesses as well. Но, мисля, че е важно да не дублираме мерки, които вече са предприяти от държавите членки. Затова ще е интересно да видим резултатите от начинанието на Европейската комисия да провери какво се прави в държавите членки, да видим дали наистина нашите програми добавят стойност и създаваме конкретни мерки за подкрепа на МСП. По отношение на подкрепата и упростяването, много се радвам, че има така наречения фитнес чек на МСП. Идеята е да се опрости или дори да се премахне съществуващо законодателство, за да може бремето на МСП да бъде сведено до минимум, особено в сфери, където се очакват нови мерки. След това теста за МСП трябва да се използва, както и теста за способност. Самите държави, според мен, трябва да провеждат тези тестове за намаляване на бремето. Е, идеята на комисията за обслужване на едно гише под формата на портал е интересна, но искам да чуя какво мисли и комисията и докладчиците в сянка за това колко ще струва този портал и неговия смисъл. Отново казвам, че трябва да се използват сайтове вече съществуващи в държави членки, а не нещо ново. Искам и си Европейската комисия да ни каже също така как ще се справят статистиката, която чуха. Тя е, че САЩ инвестира пет пъти повече рисков капитал, отколкото ние. Как смята Европейската комисия да повиши нашите инвестиции и да засили нашата конкурентоспособност. Сега за туризма. Не мисля, че трябва да се избира само този сектор. Водещата комисия явно мисли така, господин Кройцман. Има други важни сектори, като например сектора услуги. Те не са споменати. Ще направя изменение в този смисъл. И накрая има изменение за въздействието, има, извинете, таблица с изменения за въздействието и финансирането на МСП. По този начин ще можем да видим дали програмата отговаря на целите. Ще изпратя за превод четвъртък вечер моят доклад, той почти към края си. Искам обаче да чуя и становището на докладчиците в сянка за онези части, които според тях трябва да получат по-голяма видимост. Изпратете ми, моля, идеи до утре, за да мога да ги включа преди да изпратя на писмен превод своя доклад. Важно е предприятията в Европа да си останат конкурентно способни. Благодаря. McLarkin, uh, so well also, also Благодаря. Това е много важно за нас. И господин Балдасари. Си, грация, президент. Благодаря, господин председателю. Наистина високо оценя това предложение да развиваме програмата Козме и предишната програма за способност. Това е една програма, която даде наистина едни отлични резултати и с програмата Козме ние искаме дори да подобрим тези резултати. Целите, разбира се, са общо. Финансиране на предприятията, най-вече малките и средни предприятия и то в момент, момент в който се намираме, където свиването на банковите кредити е един общ феномен в цяла Европа. Може би има малки изключения, но в повечето държави. Така че възможностите, достъпа до кредит на предприятията, за да инвестират в своя растеж, работни места, е изключително важен. Освен това смятам, че е необходимо да се предвидят мерки за свързване на инструментите, които са предвидени от тази програма и у нези, които присъстват в самите държави членки. Имаме Кохезионния фонд, имаме национални политики за свързване. И така, първото основно за мен. Има милиард и 400 милиона евро. Една обща сума от 2 милиарда за финансиране на предприятията и според мен тези милион и милиард и 400, които са за МСП, трябва да се увеличат. Имаме много трудности по настоящем с това да финансираме малките и средни предприятия. Затова това разделение вътре в тези 2 милиарда трябва да бъде преразгледано посредством нашата работа тук. Освен това е изключително важно всичко това да се свърже с административното упростяване. Прекалено много време отива за създаване на една фирма и прекалено големи тежести има, понякога излишни, когато се търси финансиране от страна на малките и средни предприятия. Смятам, че е изключително своевременно да се включи туризма сред секторите, е, към които се обръща тази програма. Европейската цел е Европа да бъде първа туристическа цел в света. Ако погледнем обаче БВП на, и неговият, извинете, ако погледнем дела на туризма в БВП, ще видим новите компетенции, които ни дава Лисабонския договор и точно за това е хубаво да помислим за това. Не посредством националните бюджети, а посредством общите интереси на Европейския съюз, защитени в Лисабонския договор. От друга страна, Напълно разбираема е и още една друга цел, която можем да постигнем посредством предходните програми. Става дума на това да се даде тласък на излизането на международния пазар на предприятията. Мога да свържа темата и с това, което току-що говорихме за дигиталния дневен ред и най-вече вътрешния пазар. Т.е. трябва да дадем тласък на предприятията, на европейските предприятия, да преодолеят националните граници. Не трябва да бъдем жертви само на глобализацията. Ние трябва да бъдем главни действащи лица в тази глобализация – така че за малките и средни предприятията възможността да излязат извън границите на провинцията или на, на района и на държавата, разбира се, е изключително важна. Ролята на мрежата Enterprise Europe а, да обединява различни предприятия, които могат да имат общи позиции, е изключително важна. Още, важно, още по-важно обаче да имаме един инструмент за подкрепа, за създаване на консорциуми, на кластери, на мрежи от малки и средни предприятия, които могат по този начин да посредством натрупване на малки предприятия да преодолеят трудностите, които всеки един сам по себе си може да има и да стигнат до международния пазар, защото една малка фирма в Индия или в Бразилия едва ли може да стигне. А ако са няколко направят един консорциум, евентуално е, свържат дори производството си, те биха могли да стигнат до тези големи пазари. Нещо друго фундаментално. Идеята на програмата да даде тласък на предприемчивостта, да накара хората да търсят собствена заетост, да създават свои собствени предприятия, да бъдат предприемчиви. Тук бюрократичната тежест е изключително важно, защото тя е тази, която като че ли ограничава във времена на криза създаването на нови предприемачи. Освен това, високо ценя мерките за контрол и проверка, които в миналото винаги са показвали колко е важна тази програма и какви са нейните резултати. Те са много важни, защото ако има точен и конкретен мониторинг на дейностите, на финансирането, на свързването на предприятията, ние ще знаем точно какво се случва. Благодаря. Uh, thank you very much. И аз ви благодаря, господин Балдасар и господин Репо. Господин председател, мисля, че наистина е добре комисията да предложи програма, така че да се увеличи конкурентоспособността на предприятията, на средните и малки предприятия, за да се усъвършенстват мерките, прилагани в миналото. И 25% от е, новите работни места са създадени от е, малки и средни предприятия. В Финландия 90% от работните места се създават от тези предприятия. Така че те са истински двигател на растежа. И от стратегическа гледна точка това са основни партньори е, при прилагане на стратегията Европа 2020 година. Така че под, програмата се подготвя, разработва, но трябва да отчитаме също така и факта, че не разполагаме с е, много е, ресурси. Трябва наистина да се насочим към това, което гарантира най-бърз растеж и прилага нови технологии. Важно е също така да се създадат връзки между тази програма и Хоризонт 2020, където ресурсът е по-голям е, от програмата Козме, по която се работи в момента. Разбирам, че в сегашната ситуация на криза е трудно да се завиши финансирането на програмата Козме. Но независимо от това, 2,5 милиарда за целия програмен период е изключително скромен размер. Особено ако сравним с финансирането на Хоризонт 2020 80 милиарда че ако остане размерът това, което е сега предвидено, 2 милиарда и половина, наистина може програмата Козме да се окаже чисто козметична. не сериозна, задълбочена програма, а очевидно не това е нашата цел. По-подробно ще разработя позицията си малко по-късно, но съм убеден, че можем да разработим една истинска програма, която да насърчава МСП и така, че да осъществим целите на стратегия Европа 2020. А сега господин Шмидт има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Понякога си мисля, че повече говорим и малко действаме по тези въпроси. А това, което правим, остава неизвестно за онези, за които се отнася. Това е общ проблем. Преди година председателствах един семинар на малки и средни предприятия, те не знаеха, че могат да имат достъп до тези програми или най-малкото малцина от... знаеха това. А, както знаем, малките и средни предприятия са гръбнака на нашата економика. Това посочи госпожа Макларкин. Тоест, трябва да действаме по-активно, да изпреварваме събитията, да настояваме на определени е, целево избрани е, теми. Е, трябва да намалим с 25%. Трябваше да намалим 25% административните тежести и бюрокрацията. В Швеция говорим от години за това. И е, правителството, което подкрепям, е, е, обаче също не е направило достатъчно за тази цел. Значи много важно е да осигурим достъп на малките и средни предприятия до тези програми. Духът, предприемаческият дух е нещо много важно. Тук е в текста чета, че само 45% от гражданите на Европейския съюз и по-малко от 40% от жените биха искали да работят като свободно наети. А това е много по-малко, отколкото в САЩ. В това отношение трябва, има още какво да се работи. Чувам, например, че някои младежи казват, а, искам да съм лекар, искам да работя в телевизията, но не искам да работя самостоятелно. Това ми се вижда много по-сложно. това отношение трябва да се промени. Трябва да кажем, че тези мъже и жени всъщност са героите на Европа. Те създават работни места, те трябва да получат награда, може би европейска награда за това, което правят. Да бъдат възнаградени. Проведохме а, а, в економическата комисия изслушване с участие на господин Драги, управителя на Европейската централна банка. И става дума за една дългосрочна операция по отношение на малките и средни предприятия. И критиките към Европейската централна банка бяха много сериозни. но той каза, че тези пари трябва да влизат пряко или непряко в реалната економика. Защото кредитите, които се отпускат на малките и средни предприятия, не са се увеличили. И най-малкото, според господин Драги, положението е твърде плачевно в момента, въпреки че има на разположение кредити, каза се твърде рисковано те да бъдат използвани. Бих искал да чуя какво имате да кажете по този въпрос. Аз нямам особено добро отношение към общата селско-стопанска политика, но очевидно този сектор е много важен. И ми се иска да чуя било от докладчика, било от комисията, какво мислят по този въпрос. Нашата следваща стъпка, вероятно, трябва да бъде да помогнем на предприемчивите сами да финансират своята дейност. Ставаше думата, че, думата, че трябва да се създадат 5300 работни места, като програмата а, а, улесни младите хора да започват собствен бизнес. Чудесно предложение, но може би трябва да ни кажете малко повече за него, доколко е реалистично това предложение и тази цифра от създаване на 5300 работни места тази цифра изглежда много малка, като се има предвид колко голяма е младежката безработицата сред младежта. Въпросът за младежката безработица е може би един от най-деликатните проблеми на Европейския съюз. Той е, значи, е причина за сериозни политически сътресения в цяла Европа. Но общо, лето приветствам това, което докладчика е направила и е, общо, струва ми се, че мислим в, в, в, в сходна насока. Благодаря, казва председателя. Поканен съм утре да говоря на важна конференция организирана от Централната Европейска банка в Франкфурт. И това, което ми казахте, е много ценно. Госпожа Петикайнен ще председателства срещата утре. Господин Гион. Да, благодаря. Също съм докладчик и много се радвам, че мога да се изкажа след господин Шмидт. Е, искам да подчертая две от нещата, които каза. Съгласни сме по няколко от е, аспектите, подкрепям докладчика, но това, което ме дразни, е, че когато се говори за МСП е, и упростяване на бюрокрацията, Целта е да се намали бумащината, така да се каже. В моя регион, в моята провинция, в строителния сектор направихме проучване и се установи, че малките и средни предприятия а, имат а, доверие в мерките за опазване на околната среда, ако те наистина са надежни това едно и носи предимства в международен аспект, така че понякога зелената економика има позитивни страни за малките и средни предприятия, но важно е да има последователност и мерките да са сигурни. А по отношение на безработицата сред младите, трябва да знаем, че в отделните държави се прилагат различни стратегии. В Германия, например, стратегията е доказала успешността си е, при борбата с безработицата сред младежите. и тази практика, успешна в Германия, може да бъде застрашена от предложенията на комисията законодателството трябва е, да бъде хармонизирано, трябва тази червена нишка да преминава навсякъде. По отношение на обществените поръчки има значителен напредък, защото казахме натиск на комисията, но не така стои въпроса в други е, сфери на дейност. Признаването на професионалната квалификация, Споменах също това, но трябва и други мерки да се предприемат. Благодаря. Thank you very much. Uh, and then... Благодаря ви аз. И сега Дион. Thank you very much, uh... Благодаря, господин председател. Не искам тук да нарушавам общия дух на хвалби, но аз така малко друго мисля за разлика от вас. Ако има нещо, което съм се опитал да направя в този парламент, както и в партия си национално ниво, то е да защите интересите на МСП. Така че целта не е различна, но понякога... А... Либералите сега станаха социалисти, онези, които бяха социалисти, станаха либерали. И ако погледнем техните реакции днес, според мен това е един инструмент за планиране, инструмент на централното планиране. Много мониторинг, много оценка и заето за държавните служители в бившия Съветски съюз, това ще бъде много популярна мерка говоря с предприемачи отново и отново, особено малки предприемачи. Те имат две изисквания. Първото е достъп до финансиране, а другото е урязване на административната тежест, освобождаване от всички тези европейски регламенти, национални регламенти, които създават пречки на предприемачите да бъдат това, което искат да бъдат. Ако искате да планирате предприемачите, правите грешка, това, което искате да насърчите е свободно мислене, новаторство, хора, които предприемат нови инициативи. Дайте им възможност да станат двигател на економиката. Това, което правим обаче тук е като бюрократи или като политици, мислим къде ще бъде най-доброто за економиката, как може да използваме предприемача, за да стигнем до добрата економика. И аз лично не, не, не, не харесвам, не разбирам този подход. Вместо да създаваме Друга програма има много ограничени средства. Две и половина милиона, това никакви пари не са. Имаме, може би, 5000 работни места, които може да създадем с тях. Но нещо много интересно за комисията е тя да работи в тази насока. И вместо да прави това, вместо да централизира достъпа до финансиране на европейско ниво, е добре да го направите в децентрализиран вид на местно ниво. Ето тогава ще помогнете на предприемачите. Ако направите тест за МСП, както сте решили да се прави, и аз го проверих, а... нищо не се организира в Европейския парламент, това наистина да стане. Та, ако го направим, тогава ще подпомогнем на предприемачите, а не с такива програми. Ако не се променят нещата драматично, аз няма да гласувам за. Well, you your... Много благодаря за откритите и честни коментари. Значи дебата ще бъде много, много интересен. Госпожа Гепхарт искаше да каже нещо. Вие сте в списъка и след това ще дам думата на комисията, защото вече времето ни притиска. Госпожо Гепхарт. Also, ich möchte mich dagegen verwahren. Благодаря ви много. Социалистите и демократите не искат либерализиране но нека да изясня нещата. Ние не искаме и либерализация, и пазарна економика. Да, нека да бъдат нещата ясни. Разбира се, трябва да се сведе до минимум бюрокрацията. Тази тема представлява интерес за много хора трябва добре да обмислим какво е възможно да се направи за това. Това обаче не означава, че трябва да няма регулиране на тази сфера. Имала съм контакти с малки и средни предприятия, доста често ги посещавам и установих, че за тях има нещо изключително важно. Те, хората ми казват, Важното за нас е не точно самите правила, а те да не се променят често. Това наистина е от основно значение за тези предприятия. Не трябва непрекъснато да се променя законодателството, а, така че да могат малките и средни предприятия да работят спокойно и да планират своята дейност. Също така, трябва да се възприемат и определени критерии за качество. Има голям брой е, малки и средни предприятия, които могат да изиграят тук важна роля. Те заемат определени ниши за производство на продукция с високо качество. особено в сферата на строителството. Не е значителен този пазар, но става дума за важни и качествени продукти. Трябва да се поддържа това високо качество. На трето място искам да кажа, трябва добре да обсъдим възможностите за финансиране, особено в период на криза, когато препятствията са много силни. И всъщност ето това е проблема. Да, наистина, още един проблем, в който нашата, нашите гласове трябва да се чуят. Така че имаме нужда наистина от това да се справим с проблемите на малките и средни предприятия. Това е правилния подход. Е, да, това е по-добре, отколкото да се изготви някаква крупна, красива програма, която да не може да се осъществява. Благодаря ви. Well, uh, I, I think... И така, Разбирам колегата. Um, има доста неща, които трябва да правим в политически план, за да подобрим рамковите условия. Е, достъп до финанси, достъп до пазари. Това е изключително важно. Е, и е важно да има също така точки е, за свързване извинете, да има лица за контакт, които да бъдат оповестени на малките и средни предприятия и те да знаят с кого да говорят. Искам отново да подчертая колко е важно да използваме системата така, че малките и средни предприятия да влезат в системата на обществените поръчки и да получават поръчки. И също и за предприемачеството. Да, и госпожа Руле и аз ще подкрепим изменения в този смисъл. Нямаме много време. Господин Херберт, искате ли нещо да кажете? И след това ще дам думата на докладчика. Yes, thank you very much. Oh, да. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на някои много уместни изказвания ценим вашите възли върху Косме. Бюджета му е умерен. 66%, 66% от случаи се опитваме пряко да помогнем на малките средни предприятия, за да могат да получат кредити. 25% са услуги за малките средни предприятия. И това е малък бюджет, но който има сериозен ефект върху МСП-тата. Достъп до финансиране. Рисков капитал, да. Това е само един от многото инструменти, а, а пъкотник е само един от инструментите в подкрепа на рисковия капитал. Наред с хоризонта Хоризонт 20 2020 ние не искаме в никакъв случай да се конкурираме с тези инструменти, искаме взаимно да се допълваме, особено там, където става дума за трансгранични действия. Втората цел е да подобрим достъпа до пазарите. Много добре го казахте и вие, госпожо Макларкин. Достъпа до пазарите е много важен. В момента нашият е, генерален директор, господин Каеха, е в Бразилия. След това ще отиде в Чили с него са представители на 30 фирми, които искат да използват възможностите на латиноамериканския и бразилския пазар. Не искаме да се дублираме, искаме да предоставяме информация. Нещо тук се спомена, което не е толкова лесно, да използваме този портал – за да насочваме хората къде да търсят информацията, а не да се даваме някаква чудовищна, огромна база данни. Господин Балтазари, прав сте. Искам, потенциалът е огромен, искаме да помагаме на малките и средни предприятия с техните проблеми с трети страни при защитата на рекламата собственост. Няма да споменавам за кои страни, вие може да си сами да се сетите и да помагаме на предприемачеството. Един пример. Как малкото средства могат да дават големи резултати. През 2007 година една, едно търговско дружество се създаваше за 12 дни. Днес това може да стане само за 7 дни. Средно. 7 дни средно. Искаме да продължим а, а, да действаме над 3000 млади а, предприемачи ще участват в обмената на опит, ще помогнем и на други млади предприемачи в рамките на тази програма за конкурентоспособност. И накрая искаме да подобрим бизнес климата. И е, това въжи за всички отрасли, за всички малки и средни предприятия, всички фирми. А, няма мал... такива фирми, които да не, нямат значение за нас. Всички са еднакво важни. И е, господин Дион, погледнете в оценката на тази програма за конкурентоспособност 8000 предприятия са получили от нея средства и са създали работни места. Госпожа Руле, наистина последователността конкурентоспособността при нея важното е последователността. Туризмът е много важен отрасъл за много от нашите страни. И там се опитваме с ограничени средства да действаме ефективно, като допълваме това, което самите страни членки правят. Мисля, че по този начин отговорих на повечето от вашите въпроси, но с удоволствие бих се срещнал по-отделно с вас, ако искате по-нататъчни разяснения. Благодаря. И аз благодаря, казва господин Харбър председателя, Това бяха полезни отговори. Дам думата на госпожа Макларкин, за да приключиме по тази тема. Благодаря. Съчувствам на господин Дион. Моите избиратели в Великобритания искат политиците да не им се месят, да ги оставят на мира. Но смятам, че е, Имаме предложение обаче, трябва комисията ИТРЕ да получи нашето становище, да знаят какво ние искаме да постигнем и какво може да се постигне с ограниченият бюджет. Става за 2,5 милиарда, не милиона, милиарда. А, но изглежда, че се опитваме да управляваме а, проектите непрекъснато и, и да действаме. Мисля, че е опасно да се отдели един отрасъл за да избегнем, ако изберем един, това, че всички останали, че ще започнат да правят предложения за това, от какво те се нуждаят. Как трябва да видим как можем да поощряваме предприемаческия дух и да се опитаме да решим сериозните, наистина сериозните проблеми с достъпа до финансиране. И утре, когато а, участвате в тази конференция, а, Кажете им, че парите, които получават от Централната банка, трябва след това наистина да отиват за финансиране на малките и средни предприятия. А втората част на финансовия инструмент, ако я погледнем, е, там се вижда, че повечето от е, средствата трябва да отидат за подпомагане на финансирането на е, малки и средни предприятия. Всъщност повечето пари отиват за управленски и административни разходи. Трябва да покажем на малките средни предприятия как по-лесно да стигат до средствата, които са на разположение. По този начин ще разкрием и повече свободни работни места. Благодаря. От другата седмица вие ще дадете проекто становището си за превод. Ще го разгледаме на 30-31 май. 7 юни е срока за изменение. Ще гласуваме в комисията на 10 юли. Благодаря ви за вашата работа. Очакваме да видим вашето проекто становище. Сега вече сме малко закъснели и искам само да видя госпожа Гало е тук, господин Шмидт е тук, госпожа Руле е тук и аз съм тук. А, госпожа Гало, разбрах, че ще има представяне от комисията за цялостното предложение. То ще бъде добре дошло. Като има вид, че имаме само 20 минути, нека ви чуем а, и след това на следващото заседание ще обсъдим това, което, имате, което ще ни кажете. И сега ще ви дам думата, за да а, представите предложението. Да, благодаря, господин председател. Е, ще бъда кратка преди тази презентация, защото по този начин ще спестим време, ще задам първите въпроси. за това първоначално обсъждане. Целта на това предложение е основна, защото трябва Европейския съюз да намери своята позиция, своето място в технологическото надпревара, която наблюдаваме в целия свят. Интернет економиката има огромно съществено значение за заетостта над 800 милиарда евро през 2016 година, един твърде висок процент от европейското БВП. И Европейския съюз не може да изостава поради липса на флуиден вътрешен пазар. Имам предвид не съв... оперативно съвместимите между държавите членки услуги и липсата на амбиции. Но по същество Четири бележки ще ви представя и ще задам четири въпроса. А комисията ще има възможност да отговори. Първият въпрос. А, наистина приветстваме това предложение на Европейската комисия. Аз се радвам за това, че а, финансовите инструменти а, по тази а, цифрова програма най-сетне са факт че те бързо ще станат оперативни, така че програмният период да започне незабавно. Има ли някакъв проблем? Не, просто правихме тук един тест. А, на второ място комисията правилно е отбелязала това. Има ясен консенсус по този въпрос, а именно Европейският съюз трябва преди всичко да подпомогне най-изолираните и най-абонаселените райони. Така че проектите от общ интерес трябва приоритетно да бъдат насочени към липсващата инфра... инфраструктура или тази, която се нуждае от усъвършенстване, така че да се гарантира достъп на всички потребители. Но нека да сме ясни. Европейският съюз трябва да действа само там, където има пропуски. Целта не е да се опоручава конкуренцията, така че да се демотивира частния сектор да инвестира. На трето място отделям огромно внимание на трети раздел от приложението. Именно тук Европейския съюз може добре да посочи ползите, защото той ще разработи проект като Европеана и многоезикова услуга и този е, потенциал от 40 милиарда годишно за економиката на нашия континент може да бъде значителен лост за Европа. На четвърто място, силно съм удовлетворена от това, че Европейската комисия е възприела технологичния нейтралитет като критерий е, при избора, подбора на проектите от общ интерес. И а, сега а, ето конкретните въпроси, които искам да изложа пред комисията преди нейното изложение. Първо, кои са участващите субекти, с които се е срещнала комисията? Можем да приемем проектите от общ интерес, които са споменати в приложението на регламента, но бих искала да знам – какви критерии е използвала комисията, на какви критерии се е спряла. На второ място 9,9 е, милиарда и 200 милиона са за мрежите, 7 за инфраструктурните мрежи и 2,2 милиарда за цифровите услуги е, на базата на какво е взето това решение за това разпределение? И има ли някакъв проблем, свързан с предлагането и търсенето? Лесно ли може да се поеме предлагането? Ако това е така, ние също можем да положим усилия, свързани с търсенето. Така че е изключително важно да подкрепим потребителите, които са пионери в тази област, така че да гарантираме економическо устойчивост. На трето място, как комисията възнамерява да се освояват фондовете? Ако за половината от периода, програмния период, по-малко от тези 9 милиарда не са ангажирани. Какво ще предприеме тогава комисията? И накрая, последният ми въпрос, четвърти. Предвижда ли се някакъв програма за комуникация или за рекламна дейност, така че да бъдат запознати по-специално регионите. Така че сега вече мога да дам да оставя думата на комисията да отговори на въпроса и да направи своето предло... изложение. Няма да имаме много време за отговори, но Искам да видя дали господин Шмидт и госпожа Руле имат въпроси или сте удовлетворени от въпросите, които зададе колегата Гало и е покрила у нези, които и вие искате да зададете. Аз мисля, че тя зададе всички въпроси и моите дори. Въпросът в момента е как ще стигнем от очакванията на комисията и държавите членки 30 мегабитов широколентов обхват за 70% от населението и факта, че като погледнем инвестициите, ще видим, че те закъсняват. Ще има нужда наистина от огромен тласък, за да може да постигне целите и очакванията ни. Получих информация от анализатори на сектора на далекосъобщенията. Надявам се да ни дадете решение. И така, Добре дошъл Филипо Министери. Имате 15 минути за презентация. the end. That will be my advice. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Благодаря. Ще се опитам кратко и просто, за да вляза в тези 15 минути. Следващия слайд. Така, ако вървим, ще бъде чудесно. Какво е свързването на Европа? Това е опит да гарантираме бъдещето на нашата економика. Има наистина една празнина между 270, извинете, между 270 милиарда, за да може да бъдат свързани с широколетен обхват всички домакинства до 2020. Както казахте, инвестиционната крива изостава от целите и очакваме най повече от 50 милиарда, които да бъдат инвестирани до 2020. За това и изградихме този инструмент, свързването на Европа, 9.2 милиарда евро, 7 милиарда за широколентов обхват и 2,2 за дигитални услуги. Това ще стане посредством грантове и финансови инструменти. Дигиталните услуги с грантове, а широколентовата инфраструктура с смесица от финансови инструменти и грантове или безвъзмезна помощ. Основното е да не струпваме финансиране върху проекти, които така или иначе ще получат финансиране от частни инвеститори, тъй като са економически жизнеспособни. Ние трябва да го направим за онези, които може би економически не са привлекателни. След това имаме лостов ефект, който за такъв вид инфраструктура е 6-7 пъти средствата, които заделя комисията. Това ще ни даде възможност 45 милиона домакинства да бъдат покрити с широколентов обхват. Следващия слайд. Ето ви дефиниции. Съвсем бързо тук. Защо ще инвестираме? защото няма достатъчно инвестиции по-настоящем, няма споразумения между настоящите ползватели, както и конкурентите им. Кредитната криза засяга предприятията. Има проблеми също така с това, че не е достатъчно доходоносно за фирмите да ходят в селските райони и да предоставят интернет. И оперативна съвместимост е последната точка. Европейската комисия се опита да разработи различни нива на дигитални услуги, които да бъдат финансирани под една обща шапка. Ако искате няколко различни такива, по програмата, за която говорим, голямата програма Свързване на Европа, тя е за големите пилотни проекти. Има и други предложения, които пък са нови. Говоря за услугите. Следващия слайд. Ето къде е тази пропаст между търсенето и предлагането. Следващите 10 години не знаем какви приложения ще развие пазара, но знаем какво се използва по-настоящем. Например, по рамкова програма 7 и проектите, които финансираме по нея. Може да се каже, че ще има много по-голяма нужда от широколентов по в бъдеще. Вижте къде бяхме преди 10 години. Никой не би си и помислил за услуги в облак, за Dropbox и друг тип услуги от този тип. Тази тенденция продължава и ще продължи през следващите 7 години. Какво искам да подчертая тук, на следващия слайд, е, че вече изоставаме за, с свръхбързия широколентов обхват. Не знаем през 2020 година каква технология ще се използва. Затова трябва да бъдем технологично неутрални. Сега спътниците не отговарят на изискванията от 100 мегабита, но търсенето 2020 може би ще бъде съвсем друга. Така че ние искаме технологична неутралност. Тази пропаст показва, че вече изоставаме зад нашите конкуренти. И това е много важно при услугите в облак. Услугите в облак имат нужда от симетричен широколентов обхват. Това е важно, за да бъдем конкурентоспособни. Нашите МСП да са конкурентоспособни. Те ще разчитат на услугите в облак през следващите 20 години. На следващия слайд е повторение. Първо имате Япония и Корея. Това са данни на ОИСР. Вижте, че голямата част от нашите държави членки изостават а, зад средните стойности на държавите членки на ОИСР. Словакия, вижте тук колко е напред. Новите държави членки много по-бързо по актуализират своите инфраструктури. Тук говорим за фиброоптика. Следващия слайд. And we go to the sector objectives, uh, so to meet uh, a sustainable uh, economic growth. Ако искаме да имаме устойчив растеж от гледна точка на цифровия пазар, заедно с целите на дигиталния дневен ред, достъп през 2020 до 30 мегабитов връзка и така нататък, то ето как ще го направим. Трябва да насърчим динамиката на пазара да развива широколентов обхват и да има устойчиви инвестиции. От друга страна, имаме нужда и от това държавите членки да предлагат взаимосъвместими услуги от цифров Не търсим нови платформи, искаме връзки, интерфейси между съществуващи платформи. Не търсим изграждането на нови. Оперативните цели, вече ги споменах. Жизнеспособността на тези проекти за широколентов обхват и там, където бизнеса не е заинтересован, къде ще се намери, намесим ние. Продължаваме. Следващия слайд. Какви са аргументите за използване на широколентови обхват? Къде ще се намесим? Градските зони не би трябвало да са приоритет, тъй като пазарните сили ще ги покрият през следващите години. Или това вече е факт. Ако отидете в Стокхолм, например, там вече има FTTH. Всичко зависи от това колко са богати тези зони, зависи от желанието на държавата членка или различните действащи лица в тези градски зони. И общините, както и всички големи оператори на домакински услуги. Селски райони. 2500 евро на линия ще бъде цената, за да се свърже всяко едно домакинство. Пазара няма да покрие тези разходи. So, what the beneficiaries from the CEF? Кои са бенефициарите на свързването на Европа, телекоми, е, местни органи на властта, местни услуги, нови конгломерации, нови инвестиционни фирми, които всъщност е, искат да участват в проекти по свързването на Европа. Всички заинтересовани страни. Следващия слайд – То е от едно проучване, поръчано от ЕИБ, не от нас. Тук виждате доста амбициозни хипотези и Европейската комисия всъщност приема оптималния сценарий, който или хипотеза, който беше над 200 милиарда евро. Всичко зависи, разби си, от държавите членки. Не всичко имат кабел, не всички имат кабел uh, DOCS 3.0. И така преминаваме нататък. Инфраструктура за цифрови услуги, различните слоеве, обществени цифрови услуги, инфраструктурите за тях, платформа за нови промишлени сектори, електронни, обществени поръчки. Има един проект ПЕП, по който е по този въпрос. Можем да спестим около 50 милиарда евро, като дадем възможност на европейските предприятия посредством местните си търговски камери да влизат в базите данни на други търговски камери в Европа и да търгуват трансгранично. Сега по отношение на услугите, интелигентните мрежи, те отговарят на енергийната част на този инструмент, свързването на Европа. Ще сложим интелигентни измерители на новите мрежи. И, както каза госпожа Гало, има много услуги, които не са толкова економически, но са свързани, да речем, с културното наследство на Европа или безопасността на децата при ползване на интернет. други услуги, електронно управление. Ще ви предоставим повече информация, писмен вид или устно, ако искате, но не сега. След това е електронно здравоопазване, електронна идентификация. Можете да бъдете в друга държава членка и да можете с чип в личната си карта да извършите такава транзакция или пък ако живеете в държава, където няма лични карти, можете с шофьорската си книжка да го извършите, да извършите тази идентификация или с друг уред. Достъп до информация в обществения сектор и многоезичие. Имаме платформи тук, всички услуги, като например многоезичието, и споделянето на данни може да има услуги. Това е основното в нашата инфраструктура. Те дават а, възможност. А, трябва да ви прекъсна до тук, каза председателя. Мисля, че говорихте по основните теми. Е, инвестиционната програма. Тук има много интересни неща за управлението, за въздействието. Ние може да ги погледнем. Госпожа Гало, може би, може да организира една среща на докладчите сянка с вас. За вие ще дойдете, ще ни дадете подробности. Съжалявам. Управлението е много важно за нас. Но и аспекта за единния пазар, универсалните услуги също е много важен. Трябва да има и баланс между двата вида мрежи, които споменахте. Много ви благодаря. Знам, че трябваше половин час да говорите, има много материал тук, но така ли е, че нещата закъсняха. Госпожа Гало ще поеме инициативата. В момента графика е следния. Доклад на писмен превод да бъде изпратен до края на май. След това обсъждане на доклада ви 21 юни, крайен срок на изменение 25 е юни и след това ще гласуваме до 8 октомври. Така че имаме доста време да говорим по тази тема. Много ви благодаря, госпожо Гало. Господин Монистери също и на вас благодаря. Отлично предложение. И сега казвам на колегите, 3 часа, моля ви, точно в 3 часа. Имаме много важно публично изслушване в тази зала. Става дума за взаимното признаване на квалификация. Това е единствената точка от дневния ред до 5.30. След това има стане на координаторите. Много ви благодаря. Благодаря на всички, които ни слушаха по интернет. И ще продължим а, нататък. Благодаря.